I'm so sorry. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you for being here. Здравейте всички. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че а, се спазвате ангажиментите ни с времевия график. Да сме на време. Аз самият много отчаяно търсих моята електронна карта, въпреки че ви напълних вие да си носите вашата. И така не съм а, с а, последния вариант на моята електронна карта, но всеки момент ще трябва да дойде. Съм помолил да ми я донесат, защото ще ни е нужна днес след обед. Първото, което ще направим е да приемем дневния ред, но след това ще гласуваме. Ако няма възражения по дневния ред, го приемаме в този вид. И така, сега преминаваме към съобщение на председателя. На първо място е, решенията на координаторите последните доклади и докладчици едно. Процедурата за бюджета 2007 Салватория Колина. На второ място становището по Европа за гражданите, програмата. Докладчик ще бъде господин Сава Согор. На трето място доклад по собствена инициатива по резолюция на пленарна сесия през февруари 2012 господин Руи Таварес. Становище по а, наказателни санкции за манипулация на пазара, госпожа Емин Мацкорт. Ако няма възражения, тези препоръки ще на координаторите се приемат в този вид. Също така трябва да съобщим, че последната среща на съвета от 8 март в състав правосъдие вътрешен ред бяха прияти заключения за практична солидарност с държавите членки, които е, усещат натиск от миграционните потоци, рамката, която се счита за гъвкав и отворен пакет от мерки, инструменти, се спира основно на практическата солидарност между държавите членки, които най-силно са повлияни от обе, потоците миграционните и обежищата. Това е в отговор на посочен от комисията като за задълбочена солидарност. И това е част от дневния ни ред за утре. Това бяха съобщенията на председателя. И така да започнем с съществените точки от дневния ред, който, както споменах, съществува, включва някои по-конкретни точки, но преди това Съобщение към Либе, е, комисията Либе за доклада за защита на данни. Знаете, че докладите за защита на данните се обсъждаха поне в три поредни срещи на координаторите и на третото заседание, което се състоя на 7 март. Голяма част от координаторите представиха които участваха, потвърдиха разпределението разпределението на двата доклада за а, защита на данните по системата с точки. Според а, това обсъждане и гласуване, което се състоя, регламента се отреди на зелените, а директивата, доклада по директивата на групата на социалистите и демократите трябва да припомня, че член 192 от правилника на парламента а, твърди следното. Координаторите трябва да се постараят да постигнат консенсус, а когато не може да бъде постигнат консенсус, могат да действат спрямо мнозинството, което ясно представлява мнозинство от комисията с оглед на съответните силни страни на различните групи. Тази среща на координаторите, която се е състоя на 7 март, а, в нея НП по, подложи на съмнение дали това мнозинство, което се постигна е според 692 и вследствие на това НП поиска одобрението, което беше прието от мнозинството от срещата на заседанието на координаторите да бъде предложено на гласуване, тези решения да бъдат предложени на гласуване в цялата комисия. конференцията на председателите, която беше приканена да обсъди този въпрос на 15 март на своето заседание, разисква по въпроса и, тук цитирам, а, призовава координаторите да, намерят, да намерят консенсус в рамките на комисията Либе. И така, виждаме, че НП поиска отлагане на гласуването и така се изчерпват нашите възможности да постигнем консенсусно, консенсусно решение по тези доклади и имаме редица политически групи, които настояват да се гласува по а, този въпрос. Разпределянето на докладите така, както а, се гласува в срещата на координаторите на 7 март. И така, с оглед на това решение предлагам да направим две поредни гласувания, едно след друго. Първото гласуване във връзка с предишното решение. Ние а, днес, вие готови ли сте да гласувате днес или предпочитате следващата седмица според предложението на НП? И така в такъв случай да отложим гласуването и то да се проведе по време на следващото заседание на Либе, 26 март в 3 часа. Тогава можем да гласуваме по това отложено за тогава решение гласуване. Но в случай, че гласуваме днес, ако решим днес, че сме готови да гласуваме по а, разпределянето на двата доклада. Въпросът би бил одобрявате ли или не решението от 7 март на координаторите. Надявам се, че бях ясен и сега ще гласуваме решение. Решение номер едно. И решение номер едно е съгласни ли сме с гласуването си днес, с разпределението на докладите. Това е първото, което ще гласуваме. Начало на гласуването предлагам, за да разсеем всякакви съмнения от самото начало, да гласуваме електронно. Съгласни ли сме да гласуваме днес или да отложим? Днес да, ако не, днес не. Начало на гласуването. What is it? Okay, we have three EPP many, one SND. I have reported, I have been reported that we have three PPE uh, too many. Имаме е, трима души повече от НП. Със сигурност не е случайно. И имаме един в повече от СНД. От а, е, социалисти и демократите. Не, извинявайте, сега бройката на социалистите е точна. Сега имаме само трима от НП в повече. Така, сега всичко е наред. Сега вече можете да гласуват. Не, извинявайте. Още не. Един в повече от НП. Да гласуваме ли сега? Готови? Нека гласуваме. The vote is open. No, one EPP too many. One EPP too many. Все още има един а, от НП в повече. Кой е той? Кой е тя? Сега вече всичко е наред.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 на 32, няма въздържани, въздържали се. Сега ще гласуваме два, двата доклада. Защита на а, данните, регламента за зелените, директивата за социалистите. Гласуваме. А, заповядайте. А, само от процедурна гледна точка, господин Доситил, искам да декларирам, че позицията на НП не е да се поставя под въпроса използването на системата от точки. Това е доклад, по който ЕНП изрази своята готовност през януари 2011, не 2012-2011. За съжаление, не се използваше тогава системата от точки, а се използва по погрешен натиск. На продължение на една година, така че в случай не става въпрос за атака към системата от точки от наша страна, просто искаме да имаме по-консенсусен начин, по който се разпределят докладите. Okay, we have heard a full explanation of the vote. Добре, чухме пълно разяснение на а, позицията на НП и така второто гласуване, разпределенето на докладите. А, гласуваме сега. Now, one EPP too many. Отново има повече, един в повече от НП. Сега всичко е наред. И така, 32 за, 26 против, няма въздържали се. И така, приема се решението да се разпределят докладите според системата от точки. И така можем да преминем към дневния ред, всичко това, което ни остава. Благодаря на тези, които а, дойдоха специално за това гласуване. гласуване. Благодаря ви, че бяхте тук. Готови сме да продължим нататък. Моля ви за тишина. И така, още веднъж, колеги, нека тези, които напускат залата, да го направят максимално тихо, за да можем ние да продължим на работата по дневния ред. Благодаря. Помолих за тишина. we are ready to get started with the agenda. We have a full agenda. We will be Готови сме да започнем с дневния а, ред. Имаме пълна а, програма, но виждам, че трябва госпожа Викстрам да вземе отношение по гласуването. В никакъв случай не взимам дума, за да разяснявам гласуването, а по една друга точка. Господин председател, бих искала да се включа преди всичко, за да изразя съжаление за смъртта на пет мигранти тази седмица. Те се загинаха, опитвайки се да достигнат Сицилия от Либия. Някои хора успяха да стигнат до Лампедуса през последните седмици. Някои от тях се бяха върнати веднага обратно а, заради напрежението между Италия и Малта, заради затварянето на пристанището в, в Лампедуза, но господин председател, отново се връща този проблем при нас с хората, които умират в Средиземноморието, опитвайки се да достигнат европейските брегове. Както си спомните, ние като комисия в Европейския парламент посетихме Сицилия миналата година. Аз водех делегацията на тази комисия и посетихме някои от центровете за мигранти на а, острова и от тогава повдигнахме редица въпроси с италианските власти, които а, се съдържаха в едно писмо, а, изпратено от нас с допълнителна информация за декларация за Лампедуза, което не е сигурна граница за мигрантите, въпреки всичко направено, въпреки а, че италианските власти твърдят, че а, отговорът е окончателно изпратен. Аз нищо не съм получила и то доста дълъг период от време и поради тази причина днес ще изпратя на колегите, които споделят тази загриженост и които участваха в а, делегацията, е един проект за устен въпрос, който политическите групи да подадат, за да призоват комисията и съвета към действие. Ще го направя колкото може по-скоро от името на моята група. Целта на този устен въпрос е да се осигури правилното действие на Европейския съюз посока на защита на човешките права и защитата на търсещите убежище от връщане обратно или смърт в морето. Благодаря ви за представената ми дума. Да, да, разбира се, споделяме вашето гледаще, госпожа Викстрюм. Благодаря за изявлението. Наистина в много деликатен въпрос. Виждам, че господин Бронкс иска да вземе отношение по същата тема ли, ако може съвсем кратко. Да, и аз споделям а, тъгата на госпожа Викстрюм за тази трагедия, но тя може би може да се предотврати, ако обясним на всички либийци, че те демокрацията вече е дошла в тяхната държава и е време те да останат там и да запазят демокрацията, не да бягат от нея. В а, цялото а, Средиземноморие има две престанища, които не са сигурни. Те са а, това в Лампедуза и това в Либия. Но наистина, извинявайте, че пак взима отношение, но това беше едно заявление от а, нашата делегация. Нека не отваряме една дискусия, а нека процедираме както трябва. Ще изпратя проекто писмото на колегите, които участваха в делегацията и това ще бъде направено колкото може по-скоро. Точно така, госпожа Викстрюм. Точно така. Няма да започваме дискусия сега. Не е хоризонтално обсъждане сред, а, сред а, нашите а, членове по въпрос, който дори го няма в дневния ред, който и без това е доста натоварен. Имаме около 3 часа и нещо, за да разгледаме 4 въпроса. Нека следим времето много внимателно. За следващия половин час, точка 4, общи разпоредби, фонд обежище и миграция и инструмент за финансово подпомагане. Тук ще чуем представена от комисията и обмен на мнения в областта 2014, в периода 2014-2020 е, наистина, в начало фонд беше емиграция и а, фонд вътрешна сигурност, регламент, който ще стане пример за финансирането, модалностите, нивото на съфинансиране, как се подготвят националните програми и така нататък. Нека чуем комисията, след това докладчика, който е Лоренцо Фонтана от а, ИФД, Припомням ви, че времето не ни стига, затова ще следим половин час за тази точка. И сега думата има госпожа Белинда Пак от комисията. Благодаря, председателю. Добър ден на всички. Точки четвърта до седма са обвързани. Те съставляват пакета от мерки за вътрешни работи в годишната финансова рамка. Моят колега бе тук на 29 ноември, за да ви представи насоките на предложението на комисията и към онзи момент текста не бе готов на всички езици, така че сега имаме първа възможност да обсъждаме с вас предложението възоснова на законодателните текстове вече сме предали на комисията за разпространение сред депутати те на няколко слайда, които са една презентация и полезни като фонова информация. Освен това сме ви изпратили няколко разяснителни фиша които са замислени да подпомогнат дискусиите в съвета. Вече е предадено на съвета и на Либе едно предложение с 8 фиша заедно с другата информация, която е получил съвета. Няколко думи за обсъжданията в съвета а, беше сформирана временна група по време на датското председателство. Същата група, освен с този пакет от мерки, работи по предложение в областта на а, съдебните въпроси. И сега вървим напред по всеки от инструментите и комисията, убедена съм и председателството, са изключително доволни от това, че ще можем да чуем мнението и на депутатите. Нека ви припомня, че предвид сегашната рамка, разходите за вътрешни работи са около 1% и същата сума е предвидена по бъдещата рамково разпо... предложение. Всъщност това е едно 4% увеличение спрямо сегашната а, рамка. И според мен това отразява значението, което се придава на вътрешната политика и финансирането, което е предвидено за нея. Пакета с финансови средства за вътрешни работи, които ще бъдат разходвани от агенциите в областта на вътрешните работи, информационните технологии, системите, които са в последен етап на разработка – Шенгенската информационна система, имам предвид, предвид тук Евродак и агенцията, която току-що бе сформирана, за да ръководи всички тези информационни технологии. Трябва да обърнем внимание на най-важния фонд обежище иммиграция и за вътрешна сигурност. Ако позволите, сега ще направя едно обобщение на подхода и първи инструмент, който ще обсъждаме сега в цялост предвиждаме 8,5 милиарда евро да бъдат е, предоставени за тези два фонда. Опитът по а, е, сегашната многогодишна рамка е много положителен, но има определени ограничения, които трябва да преодолеем и да решим проблемите, които бяха споменати от госпожа Викстром. Припомням ви, че имаме 4 допълнителни фонда и 2, програми. В бъдеще намерението да има два фонда за обежище и миграция и за вътрешна сигурност – с един механизъм за изплащане, един механизъм, който обсъждаме по линия на тази точка. Именно това е, е, обсъждаме в момента, като не забравяме, че двигателя на всички тези инструменти – всъщност е регламента, който е включен тук в четвърта точка. От тези 8,5 милиарда евро, предвидени по двата фонда, две трети ще бъдат разходвани чрез поделено управление, чрез национални програми в държавите членки на база многогодишно изпълнение. По сегашните фондове, ако си спомнете, националните програми се договарят годишно, което пред, полага известни ограничения. Повечето от средствата по програмите ще бъдат разпределени в началото на периода на прилагане на многогодишната рамка е, като ще бъде предвидена една основна а, сума, аз това ще го обясня по-късно, а също така известен а, обем от средства ще бъдат а, гъвкави, ще бъдат използвани под формата на стимули за приоритизиране на определени действия, особено в областта на миграцията, вътрешната сигурност, визите, граничния контрол. Това ще бъде обяснено по-подробно. Освен това се предвижда и възможност през 2017 година да бъде направен един средносрочен преглед и евентуално допълване на националните програми програми, предвид онова, което бъде постигнато в областта на обежащата миграцията и вътрешната сигурност. Две трети от средствата ще бъдат е, управлявани споделено, една трета ще бъде на пряко управление е, за подпомагане при извънредни ситуации, действия в трети страни това, както ще обясня по-късно, е по линия на а, прякото управление а, в фонда за вътрешна сигурност и граничния контрол. Там има един отделен пакет, който се нарича интелигентни граници. И сега да ви обясня защо част от конкретните инструменти, както обясни представителя на Генералната дирекция в края на ноември, Причините за всичко това се крият в разпоредбите на договорите и е необходимо да се разработят три вертикални инструмента Фонда за обежище и миграция и а, двете крила на Фонда за вътрешна сигурност полиция и гранична сигурност и визи те имат общи механизми за изплащане, т.е. обща рамка, която е и тема на тази точка, която обсъждаме. Позволете накратко да обясня какви са предимствата на хоризонталния инструмент. Избягва се дублирането на разпоредбите за изплащането на средствата по фондовете. На второ място се опростява системата, има последователност, средствата достигат до всички бенефициери, много лесно е за държавите членки и другите бенефициари да разберат начина на работа на тези фондове. Надяваме се, че това ще подобри достъпа до средствата. И на трето място, това е едно средство за съкръщаване на разходите, т.е. да се води единен политически диалог с държавите членки относно приоритетност на преференцирането на мерките за сигурност, формиране на обща комисия, която да разглежда изплащането на средства. Няколко думи ще кажа сега за основните характеристики на този рамков регламент, който обсъждаме. Привличам вниманието ви към а, споделеното управление и програмирането. Тук има две основни характеристики, които ще бъдат особен интерес за вашата комисия. Първо, партньорството. Принципа за партньорство, който при действащите разпоредби е, присъства, но не е така добре разработен. И ние искаме да окоръжим държавите членки да разработват програми и да ги изпълняват на базата на партньорство с подходящи партньори. И на второ място е едно основно нововведение, това е политическия диалог. Този диалог за политиката между комисията и държавите членки е, ще се проведе през 2013 вероятно и той ще спомогне на комисията и държавите членки да се договорят за базисните постановки, за целите, които ще бъдат преследвани чрез финансовите средства. И в съзвучие с този диалог по политиката, който ще бъде отразен в писма, или а, различни паметни записки, ще бъдат разработени многогодишните програми, програма за фонда за обежище и миграция. Една програма ще бъде предвидена за фонда за вътрешна сигурност. Другите елементи, на които искам да ви обърна внимание в този регламент, е, че при управлението и контрола, финансовото управление и другите разпоредби са вдъхновени от е, разпоредбите, които се прилагат по други инструменти, като структурните фондове, селското стопанство, така че ние прилагаме пропорционалния подход и в обяснителните бележки, които са представени на секретарията и са разпространени сред е, а, депутатите. Ще видите всички тези постановки. Няма да навлизам в подробности. Ще чакам вашите въпроси. И сега искам да се спра на една конкретна характеристика на централизираното управление. Нещо, което е споменато вече в тази разпоредба и ще бъде допълнително разяснено а, в а, презентациите за Фонда за миграция и Фонда за вътрешните граници. Става дума за възможността да могат да бъдат изразходвани средства и извън Европейския съюз. Според нас е важно политиките, свързани с вътрешната сигурност, да отчитат и външните аспекти и да има възможност в определени случаи да се изразходят средства и в трети страни. Ние много внимателно трябва да подходим е, по този въпрос, за да няма едно стълкновение между инструментите за външни действия, по-скоро да се предвиждат е, мерки, в рамките на Европейския съюз по политиката за вътрешна сигурност да са приложими извън него и да отчитат именно тези аспекти. Господин председател, тук ще спра сега, но се надявам, че основното ми послание ще бъде разбрано. Това е рамков регламент, който всъщност спомага да бъде предаден същинската цел на тази политика. Преди да изслушаме доклад, чека господин Фонтана, Съвсем накратко думата ще дам за съвета. Ако желаете да се включите, датското председателство е поканено да вземе думата господин Милер. Госпожа Милер. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да съм сред вас, е, да се обърна към почитаемите депутати. Надявам се, че ще имам възможност да е, се срещна и с докладчика. Ще бъда много кратка. Председателството би желало да уведоми е, депутатите, както бе споменати от госпожа Пайк съвсем наскоро бе сформирана работна група към съвета с временен статус да доразвие тези финансови инструменти. 2014 до 2020 година. Аз съм председател а, на частта от комисията, която се занимава с вътрешна сигурност и ние имаме правомощие да работим по тези разпоредби, които се обсъждат днес тук. Тази работна група бе сформирана на 10 януари. Работната група се отчита пред Корепер, но също така ще информира и другите работни групи, включително и групата по КАЦ и СКИФА. Това, което ние разработим, не може да бъде в ущърп на преговорите по разработване на многогодишната рамка от 2014 до 2020 година така че тази работна група всъщност ще борави единствено и само с числата. Предложенията се разглеждат в пакет. Имаме един екип, който отговаря за инструментите в областта на вътрешните работи. Те са в съзвучие с замисъла на предложението и председателството е, поема ангажимента да бъде постигнат максимален напредък по това досие. Планирали сме около 16 дни за срещи по време на нашето председателстване. Така или иначе, час, голяма част от работата все още предстои и се надявам съжалявам, че днес ще мога да ви дам само най-общи насоки. Надявам се, че в бъдеще ще имаме възможности за по-подробни обсъждания. Вместо това най-внимателно ще изслушам вашите въпроси и коментари. Благодаря. И сега ще чуем докладчика, след което ще имаме разисквания. Господин Лоренцо Фонтана, имате думата. Е, е- Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за изложението. Мисля, че докладът е доста технически аз ще задам редица въпроси, за да получа яснота по въпроса на критериите и как ще се занимаем, как ще ги внедрим. Стана въпрос за трети държави. По какъв начин могат да се контролират тези фондове, когато става въпрос за трети държави? Това е тема, която ме интересува в отношенията с третите държави, не само за тези фондове, а и за други програми, които се реализират в рамките на Европейския съюз. Знаем, че в много случаи средствата не се използват по оптималния начин и в средносрочен план предстои едно преразглеждане на подходите – не във всички случаи това е възможно веднага, защото става въпрос за многогодишни проекти, но можем да се попитаме дали не е възможен и друг начин а, да се контролира това, за да не претърпим неуспех. Друга тема, на която искам да се спра, е помощта в а, извънредни ситуации. Често пъти има такива екстремни случаи, както преди една година, когато имаше силен емиграционен поток от арабските държави. Това причини доста проблеми на някои държави от Европейския съюз. Тогава някои държави членки се чувстваха изоставени от Европейския съюз. И в тази връзка искам да попитам дали ще има процедура която да се привежда в действие в подобни ситуации и която ще означава, че други държави членки ще се е, солидаризират с, е, с страдащите държави. Сега откривам дискусията. Молдер, excuse me, Молдер. Uh, господин Мода. Благодаря, господин председател. Аз е, изпратих въпрос към комисията, в който се изразяваше а, желанието на парламента да има процес за оценка на Шенген и регулярен механизъм за оценка. Искам да знам дали това е осъществено или не. Госпожа, следващия оратор има думата. Благодаря много. Благодаря за представенето. Много интересно беше да чуем това и всички а, документи да четем във връзка с а, всичко това. Имам въпроси и коментари. Надявам се всички да могат да ги задам, най-вече с оглед на общите разпоредби. Като цяло нямаме против да са два фонда вместо четири, защото по този начин става много по-лесна административната среда. Но това, което не искаме да видим, Всъщност това, което искаме да видим, а, кое, а, за как, какви средства, за какво се заделят. Да е ясно какви са средствата за бежанци, какви са за връщане и така нататък. Това е ясно и защо го искаме, защото парламента има своя глас за това, кое, колко за какво се разпределят. Имаме един а, въпрос. Доколкото разбрах, държавите членки могат да определят свои цели. Обсъжда се на общо основание, има общи приоритети и цели, но има и възможност за конкретни цели на ниво държави членки. Това създава една сива зона, в която всъщност ми се струва, че вашата цел е да я намалите. Също така показателите за тези цели. Кой ще ги определи и на какво основание? Също така, прегледа на бюджета, който ни препратихте, малко късно, разбира се, но все пак го получихме. Там се казва, че Европейските средства трябва да се насочат към области, които представляват добавена стойност и области, в които иначе няма как да има национално финансиране. Според мен това трябва много ясно да се покаже и да не се влагат европейски средства в неща, които така или иначе ще направят държавите членки. Ако все пак обаче се насочим към прегледа на бюджета, ще видим неща като бюджети а, в а, немската част, а, в които се използват за нови табелки в летището в Нюрнберг. Аз не знаех дори, че има такова летище. Също така има едни разходи в испанското правителство, които не си представям, че са допълнителни. Е, наистина си претес... пре... не си представям, че иначе нямаше немското правителство да сложи тези табели, иначе нямаше испанското правителство да направи тези курсове за първа помощ за хората, придружаващи а, връщането на мигранти. Също така се казва, че до 90% може да се увеличи съфинансирането, ако иначе тази област, тази дейност няма да се финансира. Ако обаче наистина и общата разпоредба, общата идея е, че не се финансират такива неща, които иначе няма да бъдат финансирани на национално ниво, наистина това няма смисъл. Дали тези разпоредби въжат и за вътрешната сигурност? Искам да знам също за ролята а, на парламента в а, този диалог по политиката между комисията и съвета. Благодаря ви за яснотата, с а, която казахте, че тази област от външната политика трябва да не бъде в посока развитие, трябва да има връзка с външната дейност, но как действително ще осъществите това, ако има някакво противоречие, ако има област, която не е ясно? кой ще реши? Дали става въпрос за развитие и вътрешни работи? Как ще направите така, че да има съпосочно осъществяване? Междиния преглед много добре, чудесно, но ще има ли външна оценка? Защото сега в момента се прави външна оценка за предишната за предишния фонд но не виждаме дали целите се постигат с пропорционално усилие. Също така се споменава комитета за мониторинг, какво е това и как точно ще действа и приключвам. Също споменахте, че едно нарушение на европейското законодателство ще доведе до финансови корекции в много ограничен брой случаи. Защо така? Аз бих предположила, че ако има нарушение на законодателството, това трябва да има съответните финансови а, последици. Може би просто нещо не разбирам. И така, това беше последния ми въпрос. Благодаря ви много. Благодаря. Господин Бекер, господин Пиркер получава думата. Първо иска да се спра на общата, на глобалната цел. Инструментите, които обсъждаме, могат да бъдат такива, че действително да ни приближат към едно пространство на сигурност. И за това трябва да работим повече в посока интегриране т.е. да дадем повече компетентност на европейското ниво, за да може да изразходваме оптимално средствата, които са ни на разположение за теми свързани с миграцията и а, предоставането на обежище. Приветствам съсредоточаването на 6 фонда върху и искам да обърна внимание на две особено важни а, неща. Първо, че средствата във фонда се увеличават. Това е важно, защото се появяват нови задачи, пред които е изправен Европейския съюз а, в, в а, областта на миграцията и на предоставянето на обежище. Трябва съответно да разполагаме с а, ресурси. Смятам, че трябва да мислим и повече в посока постигане на повече гъвкавост и повече простота, когато планираме многогодишната финансова рамка и трябва да предвидим възможността в краткосрочно при нужда да се правят промени. Тоест, не само в началото, а и в хода на, на процеса на планирането трябва да се съобразяваме с актуалната ситуация с миграционните потоци. Смятам, че добре, че им, има повече средства за централната администрация, има едно разделение между местната и общата администрация. Разбира се, че ще има държави членки, които ще имат други желания, но смятам, че това е пътят, за да постигнем по-висока степен на интеграция и да поставим по-ясен европейски акцент. Когато говорим за незабавна помощ, смятам, че предварителното финансиране от 4% се намираме на добър път. Имаше искания от а, държави членки да се увеличи този процент, но не смятам, че трябва да се съобразяваме с тези желания, защото по такъв начин ще сме сигурни, че проекти, които не са много ефективни, няма да получат финансиране от Европейския съюз и по този начин ще имаме един механизъм за избор на проекти, да изберем по-важните и да не финансираме от тези, които са по-неефективни. Смятам, че е добре да мислим за временни действия, свързани с моментни разходи, които трябва да се направят поради актуално състояние на нещата, но помощи, които са свързани с дефицити, например, свързани с наблюдението, охраната на границите, не бива да получават голям процент финансиране, по-голям от тези 4% предварителна помощ, именно защото са по вина на определени страни, които не трябва да бъдат и поощрявани. 5% от фондовете са предвидени за техническа помощ. Това ми се струва уместно. И Една последна забележка. Един въпрос към комисията. Бих искал да се информирам по отношение на точка 632 там става въпрос за целите на фонда за обежище и миграция. По точка С се казва, че се поощряват а, стратегии за връщане, за репатриране а, на беженци. Не разбирам по какъв начин ще се взема решение кои стратегии за връщане на беженците в тяхната родина могат да се квалифицират като, като подходящи и като като справедливи. Доколкото знам, в Дъблин се намират правомощията за вземане на решение. Не знам защо е нужно това неясно определение, когато имаме много по-ясна формулировка в критериите от Дъблин. Това са моите въпроси. Mr. Bronx, now your turn. Господин Бронс има думата. Мога ли да кажа, че ако страните на Запад, включително членките на ЕСЕ и конкретно Обединеното кралство, да разходват по-малко средства, да водят война а, или пък да финансират бунтове в тези държави. Може би ще разходваме много по-малко милиони евро, за да им осигурим убежище. Освен това, едно е да се предвижда а, временно а, настаняване, друго е те да бъдат. А, подсигурени с пребиваване дългосрочно в тези страни. Ние не бива да изразходваме нашите средства, за даваме подслон на хора, които бягат от свободата и се опитват да избягат от демокрацията. А що се отнася до опасните плавателни съдове, с които идват, ние можем да им осигурим по-безопасни съдове, за да могат те да си се върнат и да се възползват от новата, новоизвоюваната свобода. Ето това аз бих нарекал ефективна политика за репатриране на беженците. Госпожа Хирш има думата. Благодаря, Аз мисля, че е добре да се следят до сега съществуващите фондове. По този начин ще се постигне малко повече прозрачност. От друга страна мога да се присъединя към моята колежка от Зелените. Тук трябва да има определене, и разпределене на сумите върху различните теми. Не могат държавите членки а, да се съсредоточават само върху една точка, върху една посока, трябва средствата да се разпределят по-равномерно. В социалната комисия имахме подобни дискусии, свързани с социалния фонд и неговото разпределение. Знам, че тук смятам, че може да се работи с общи суми, особено когато става въпрос за малки проекти, които са прекалено затруднени от а, много бюрокрация. Също може да се каже, че когато държавите членки получат средствата, те трябва своевременно да бъдат предадени по-нататък на организациите, които изпълняват проектите защото знаем и от социалния фонд, че много от тези организации трябва да финансират предварително една част от проектите. Това е трудно. Благодаря. Госпожа Фажон. Хвала лепа. Благодаря ви много. Склада Вандар не... Мисля, че сливането на фондовете е добра идея, но това не бива да вреди на ефективното функциониране на тези фондове. И ами, не бива да ограничаваме тяхната дейност и да ограничаваме разполагаемите средства. Няма да навлизам в подробности, но имам няколко конкретни въпроса за комисията, що се отнася до наблюдаването и контрола на изразходването на средствата. Лампедуза, Сицилия бяха споменати вече. Аз посетих един от центровете за беженци там. Имахме възможност да видим, а, че италианското правителство просто получава огромни средства от европейските фондове, за да може да окаже подкрепа на тези нелегални мигранти и бежанци. Но средствата, които след това достигат до всяко отделно лице, са много скромни. Средствата в самия център бяха недостатъчни за закупуване дори на вестници и телевизори. И някои а, дори подозират, че става дума и за пране на пари. Затова аз искам да разбера как бихме могли да предотвратим злоупотребите с а, изплащаните средства от страна на правителствата. Чуда се дали можем да осъществим наблюдение и над средствата, които достигат до тези, които м, трябва да ги изразходват и имат нужда от тях. Освен това посетихме и Африка, по-конкретно Мали и някои от по-важните държави. И там забелязахме, че средствата от Европейския съюз се предоставят на правителствата, а самите правителства са корумпиране и съответно средствата не достигат до най-уязвимите. Как можем да гарантираме, че средствата наистина ще достигнат до бенефициарите, за които са предвидени на практика? Чухме няколко вече въпроса. А, госпожа Белинда Пайк също е чухме и сега тя има възможност да даде кратки разяснения, за да имаме време за следващите точки, които са свързани тематично. Госпожа Пайк има думата. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Може няма да успея да ги изчерпя, за което се извинявам. Някои от тези въпроси са свързани с Фонда за обежище и миграция. Моят колега ще направи едно изложение по темата, затова той ще отговори на някои от тези въпроси, които вече бяха зададени. Сега конкретно показаното за механизма за оценка по Шенген, въпроса зададен от господин Молдър. Отговорът се крие а, в а, инструмента за а, финансиране на визовите разпоредби, и механизма беше споменат, ако държавата членка се нуждае от някакви мерки, свързани с оценката по Шенген, то тогава има възможност програмата да бъде изменена, което съвсем не означава, че ще бъдат отпуснати допълнителни средства за преодоляване на пропуските. Тези дефицити трябва да бъдат запълнени от многогодишната рамка. Бяха направени и няколко коментара за помощта при извънредни ситуации, особено предвид случващото се миналата година. Съжалявам, че някои държави членки са се почувствали изоставени. Това не бе така. Особено, що се отнася до най-засегнатите държави, като Италия. Ние застанахме зад Италия, особено в усилията си да бъдат осигурени допълнителни средства, пряка намеса и а, възможности за промяна на програмите им имаше непрекъснати контакти с италианските власти и не ставаше дума за липса на средства. Аз си давам сметка, че е изключително трудно да се действа а, неотложно в такива ситуации, но никой не е бил изоставен. Комисията предложи изменение в бюджета за 2011 година по няколко бюджетни а, реда и това предвиждаше допълнителна помощ и реагиране в района на Южното Средиземноморие. Още 9 милиона е, средства от резервна е, са предвидени за 2012, ако обстоятелствата го наложат на гръцко-турската граница и в Средиземноморието. Изключително сме притеснени и от инцидента, който госпожа Викстром спомена и Frontex, и мой генерален директор в Италия днес, така че работим в много тясно сътрудничество с властите в Италия и следим развитието на нещата. Някои от другите въпроси, засегнато госпожа Келлер, следват. Вие говорите за оценка на изпълняваните сега програми. Няма да коментирам подробно трябва да има допълняемост на средствата от Европейския съюз. Много ни се иска просто да не става подмяна, но не мога да ви отговоря много подробно, за което съжалявам. Бе повдигнати въпроса за съгласуваността на действията във външната политика има ограничени мерки за действие в трети страни. Не е невъзможно по линия на съвместното управление държавите членки да предприемат стъпки, които да засягат трети страни, но важните действия ще стават предимно по линия на прякото управление, за да има контрол, за да има пълна съгласуваност между службите на комисията и службата за външна дейност, за цел да избегнем дублирането на мерките по други инструменти и те взаимно да се допълват. Нека припомня тук, че средствата, които могат да бъдат използвани за помощ при извънредни ситуации в трети страни, не е задължително а, средствата за тези трети страни да са точно такива. По член 9 могат да участват ООН, други международни организации, Червения, а, Кръст, Върховния комисариат за беженците на ОНЕ. Така че изразходването на средства в трети страни не означава, че парите ги даваме на правителствата. Що се отнася до ролята на националните парламенти и Европейския парламент, ще ни се, особено що се отнася до националните парламенти. Там вече се провеждат обсъждания в временната група на съвета за начина на партнирането и протичането на диалога по политиката. Едва ли е тайна и председателство ще потвърди, че някои държави членки смятат, че този диалог и партньорството са една административна тежест че представлява допълнителна тежест, трябва да намерим консенсусно решение. В съобщението ни се казва, че в разгара на този политически диалог ще публикуваме едно съобщение за основните цели и начина на работа и се надяваме, че в хода на разискванията в парламента по предложенията, ако възникнат конкретни въпроси, по които парламента очаква по-голяма яснота, ние можем да се върнем към политическия диалог и да излезем пак със съобщение. По въпроса за целите и показателите мога да кажа, че вече работим по отделни инструмен... инструменти, по които има примерни цели – заедно с държавите членки ще разработим тези цели и показатели за всеки от инструментите и а, държавите членки си имат, разбира се, национални програми с допълнителни такива показатели и цели. Искам да помоля Стефани, колежката, да се спре на характеристиките на механизмите за контрол. Бе задаван такъв а, въпрос и докладчика също засегна темата. Затова давам микрофона на колегата. Euh, euh, Благодаря, Белинда. Искам съвсем накратко да се спра на контекста а, за а, системата за а, управление Тук се взема под внимание хармонизирането с а, другата система, с а, раздел, разделно управление. Тази система беше доста опростена и стегната, така че да се намалят и разходите на службите. Също така са разпределени по-ясно правомощията за контрол. Държавите членки са наясно с а, своите а, задължения, с изискванията, така че и обратният поток на средствата е гарантиран, т.е. те попадат на правилното място защото тези фондове имат механизъм за възвръщаемост на средствата. Средствата попадат в бенефициерите Това е моят отговор. Имаше въпрос за финансовите поправки. Не можах да разбера добре какво се има предвид. Разбира се, предвидени са финансови корекции в случай на не спазване на изискванията и в случай, че фондовете не се разпределят по подходящ начин това са случаите, в които а, имат, а, в които се предвижда такава корекция. Е, Сега още един коментар накрая, господин докладчик. Благодаря. Сигурен съм, че трябва да се спре по-задълбочено на някои въпроси, както ако съм разбрал правилно коментарите на комисията а, и съм готов да продължа да обсъждам с колегите ми. Господин председателят, благодаря. С това приключваме първата точка на нашето обсъждане, свързана с многогодишната финансова рамка в областта на правосъдието и вътрешните работи. Докладчиците постигнаха съгласие за провеждането на работна среща през април, а докладът трябва да бъде готов през юни. До месец юли трябва да постъпят предложенията за промени и те трябва да бъдат обсъдени така, че през октомври да може да се гласува. Толкова мога да кажа по а, първата точка от следобедния ни дневен ред. Точки 5, 6 и 7 всички те касаят многогодишната финансова рамка. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Става въпрос за фонда за обежище и миграция. Силви Гийом е докладчик, но преди това искам да дам думата на комисията по същия, същата схема, както и при предишната точка. първо искам да дам думата на госпожа Белинда Пайк. Този път ще се обърна към друг колега, който ще направи представене на фонд обеща миграция. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Фонд обеща иммиграция цели да постигне една единност на инструмента, който подкрепя действията на държавите членки и ролята на Европейския съюз в областта на обещата и миграцията. Основава се на настоящите инструменти, по-конкретно трите фонда от общите програми за солидарност и управление на миграционните потоци, но всъщност надгражда отвъд тях, защото се въвеждат и други цели за упростяване в предложението, например за решението за създаване на Европейска миграционна мрежа е също тук и ако разгледаме на стоящата ситуация при подготвителните дейности и подготвителната работа, ще видите, че има и други дейности, които се разглеждат от това предложение и усилията за упростяване са още по-сериозни и са чувстват това, че се съединяват три съществуващи фонда. Тук не става въпрос само за съединяване на фондовете, защото това не е просто едно бюрократично упражнение. А, става въпрос за едно съчетаване, което води до по-голяма ефективност. Има области, в които предложението се фокусира по-конкретно във връзка с приоритетите, които се появиха през последните години, както вътрешното разселване на бежанци, също други моменти от интеграционната политика и по-сериозно по-сериозен фокус в новите моменти, както и попълването на липсите там, където са регистрирани такива, за да се преодолеят областите, в които настоящата ситуация не, продължа, не предоставя възможност за действие или поне на ефективно действие. Например, това, което вече Белинда Пайк спомена – и други дейности, които са свързани с правното, с нормалната миграция, законосъобразната миграция, които имат отношение тук. Има, разбира се, и ползи от хармонизирането и синхронизирането на настоящата ситуация, особено що се отнася до различните целеви групи, тук имаме трудност, която не веднъж е споменавана от организациите за осъществяване, например, интеграцията на дейности, свързани с бежанци от трети страни, които са законни мигранти. Това, което няма как да се финансира тук. Ситуацията е преодоляна в предложението. Има също и моба за разширяване на определението за неотложни случаи, а, така че по-цялостно да се разглежда ситуацията на лица от трети страни или лица, кои, на които е необходима помощ. Предложението също така установява а, програма на Съюза за разселване, което ще се осъществява с един динамичен процес и всеки две години ще се определят приоритетите спрямо механизъм, много подобен на това, което напоследък или това, което предстои да бъде прието Накрая на този месец Европейската програма за разселване знаем, че парламента ще гласува предложението на комисията в края на този месец. Предложението също така цели включването на подкрепата и финансирането на Европейската миграционна мрежа, която беше създадена с решение 2008 години, също така заздравяване на мрежата и включването на гражданското общество, академичната общност и всички други заинтересовани страни, които имат отношение при осъществяването на политиката в областта на обежищата. Беше споменато също така, че фондът ще има и компонент от действия между държавите, това беше споменато при хоризонталния инструмент, за това няма да се спирам по-подробно. И докато дейностите, които се осъществяват по инструмента са доста а, разнообразни, има области, в които ще бъде задълже, задължително за държавите членки да извършват дейности в общата система, в областта на интеграцията, осъществяването на стратегите за интеграция на регионално и на а, местно ниво, във връзка с репатрирането и областта за солидарност и споделяне на отговорностите и разселване – това ще бъде задължително в многогодишния период. Що се отнася до сумите, предложението на комисията е да се разпределят малко, съвсем малко по-малко от 4 милиарда евро, 3,9 милиарда и около 3,2 милиарда ще бъдат към държавите членки, програмите на държавите членки, т.е. почти 84%. Оставащите 16% ще бъдат управлявани от комисията по така, по така нареченото централизирано управление за различни видове дейности, които вече бяха споменати. Външното измерение, е, помощ при спешни случаи и всичко е, по отношение на Европейския съюз. Що се отнася до сумите към разпределени към държавите членки, 74% ще бъдат разпределени към държавите членки като основна сума в началото на финансовия период на програмата и 26% ще зависи от готовността на държавите членки да се включат в конкретните области и операции, които са определени като приоритетни в инструмента и по-конкретно разселването и някои конкретни дейности. 21% от разпределението към държавите членки и останащите 5% ще остават за междинния преглед. Това е е важно, защото в сравнение в настоящата ситуация нещата са различни. В момента има доста трудности при плащането, процеса, на времевото разпределение, защото има проблеми при средствата и така всички бенефициери от една програма трябва да чакат да приключи програмата, за да получат финалните, окончателните плащания от съответните органи. Това ще бъде променено с новото предложение на комисията, защото държавите членки ще имат възможност да изпращат на комисията нова заплащане всяка година, зелени заплащане и така да се разплащат с организациите, които извършват дейностите с първоначални, междинни и окончателни плащания. И накрая да отговоря на няколко на въпроса, ако ми позволите, който беше повдигнат от един от ораторите в предишното обсъждане на предишната точка дневния ред в връзка с това, че няма осигурени суми, допълнителни суми за гарантиране в тези фондове. Това е така, защото комисията искаше да избегне административни осложнения в това отношение при управлението на фондовете. Да няма средства, които не са необходими, що се отнася до архитектурата на фондовете. Това обаче не означава, че това е област на политиката, в която трябва да се пренебрегне риска или ще бъде пренебрегнат риска. Първо, има области, които са осигурени, например сумите за разселване и също за конкретните дейности. И така тези суми ще бъдат използвани само ако държавите членки се включат в тези дейности. Освен това, както казах, има области, които са задължителни в програмите, други, които не са задължителни, убежището е едно от тях. И що се отнася до сумите, които ще бъдат разпределени към всяка област на политиката, според комисията трябва да бъде следвана отделна оценка, защото миграционните потоки реакции се различава значително при различните държави членки и ние бихме искали да избегнем някакъв а, неотчитащ разликите подход. Но, както казах, член 20 създава задължение само за някои от дейностите. Благодаря. Bene, grazie al dottore Signore per la puntuale e articolata relazione. Passerei al... Благодаря на представителя на комисията. Сега давам а, думата на госпожа Китрен Мол. Благодаря. Председателството съвършено накратко ще коментира фонда за убежище и миграция. Тези пред предложения бяха внесени в работната група от комисията през месец януари. Ние също така имахме възможност да задаваме разяснителни въпроси, да се осъществи първа размяна на мнения с държавите членки. Преминахме към първо четене през февруари месец. То ще продължи и следващата седмица. Държавите, че членки приветстваха най-общо казано предложението а, да се слеят трите действащи фонда в един фонд, за да упростим администрирането и да постигнем по-голяма гъвкавост при управлението на фондовете. Държавите членки все още обсъждат и обмислят приложното поле, последиците, що се отнасят до административното устройство, също така и други подробности, свързани с предложението. Вече бе казано, че дискусиите по проекто регламента едва сега започват. Те започнаха през февруари. Не можем да коментираме по-подробно, но председателството очаква сътрудничество с парламента и сме на разположение да се срещнем с докладчика, когато на нея това и е удобно. Благодаря. Bene, grazie anche alla presenza. Adesso cominciamo con il rapporteur. Благодаря на датското председателство. Сега давам думата на госпожа Гийом като докладчик. Благодаря, господин председател няколко допълнителни забележки към доклада. Той беше доста изчерпателен, затова няма много а, допълнения. Той а, върви в правилната посока и а, като начало потвърждавам многогодишното финансово планиране. Важно е да се запази а, последователността за хората, които работят по места, които имат нужда от а, такава а, сигурност. По отношение на връщането, искам да подчертая доброволният аспект и принадената стойност в а, рамките на европейско финансиране на проекти – Както и при предишните доклади, чухме, че има ситуации, които са спешни и тези аспекти са интегрирани в доклада, така че може да се наблюдава положително развитие. Нещо като отговор на казаното от комисията – и искам да се изкажа по въпросите за обежището а, от името на докладчиците в Сянка. Комисията държи на връщането и на преселването по родните места на бежанците. Не бива да забравяме обаче, че и държавите членки трябва да поработят върху а, молбите за обежище. От една страна става въпрос за разпределенето, от друга страна и за ежедневната работа по контрола по проверките на тези молби. По темата за интегрирането, целите, дежурните цели, които комисията спомена, бяха регионалните стратегии, в които са включени регионалните играчи. Би ми се искало в сътрудничество с комисията и моите колеги да работим така, че на възможно най-ранна фаза да включим местните сили, местните власти за да използваме техните а, знания и капацитет. Споменахте член 80 като основа на една част от доклада. Смятам, че трябва да се позовем още веднъж на него. Още два въпроса. Струва ми се, че генералната дирекция се позовава на управлението на миграционните потоци. Това е една външна тема. И тук трябва да избегнем конфликта или застъпването с други схеми на помощ. Това е тема, която трябва да се обсъди допълнително, например, хуманитарната помощ. Когато говорим за средствата и гъвкавостта, трябва да се стремим към баланс. Трябва да внимаваме, особено в частта касаща интеграцията, да не чакаме до последната минута. Това са а, темите и забележките, които исках да направя към сегашния момент. Благодаря. Благодаря. Сега пристъпваме към а, изказванията. Дам думата на госпожа Викстрън. Благодаря, господин председател, Благодаря на комисията за обстойната информация по този фонд за убежище и миграция. Нуждая се от пояснение от страна на комисията относно това дали са предвидени разпоредби в отклик на механизмите за предупреждение и управление на кризи, член 31 от е, регламента Дъблин 2 в предложението по създаването на фонда за обежище и миграция също така в член 6 се говори за капацитета на държавите членки за изграждане на капацитет за наблюдение на прилагането. Това отнася ли, ли се до разработването на нова политика, изграждане на механизмите за ранно предупреждение по Дъблин 2 или Препратката е към нещо други. Комисията предвижда ли бюджетен ред за финансиране на този механизъм? Като имаме предвид, че ще нарасне обема на работа и то драматично. Това е краткият ми въпрос. Грация, колега Ирш. Благодаря много, казва председателя. Благодаря. Много точки вече бяха споменати. Имам един конкретен въпрос. А, член 19 а, от а, хоризонталните разпоредби, в които се забранява придобиването на а, терени на имоти. И става въпрос за а, подобряването на капацитетите за предоставяне на а, място а, в, а, на, на бежанци. А, по какъв начин си кореспондира тази забрана за купуване на, на парцели, защо той е изключен в член 19? това, което е интересно, е да се създаде една кохерентност. Например, а, използването и настаняването в а, а, затвори, в, в, в съществуващи сгради. Дали има, дали си кореспондират а, а, различните точки от а, тези а, две разпоредби. Например, член 3 има различни цели в точка Д солидарност и разпределяне на отговорностите. Това а, отнесе ли се на добро, към доброволно разпределяне на а, бежанците между държавите членки, т.е. дали това а, противоречи на регламента Дъблин 2? Как трябва да разбираме тази точка? Благодаря. Bene. La signora Olmayer adesso госпожа Майердес. Благодаря. И аз се радвам за създаването на този фонд за обежда миграция и по-точното му дефиниране. По този начин се създава възможност за изясняване на някои трудни, неясни въпроси в държавите членки, свързани с пакета за обежище и миграция и допълнителното финансиране. Три комплекса от въпроси. Със сигурност ще говорим още веднъж по-подробно за начина по който средствата ще попадат, ще бъдат предоставени на държавите членки, какви ще бъдат критериите за това. Тази точка не ми стана много ясна. Второ, както и моята колежка Хирш, ме впечатлиха няколко пасажа от този регламент където формулировките много се различават от останалата част от текста. Смятам, че тук трябва да се стремим към възможно най-точни дефиниции, за да не си противоречат дефинициите една на друга или да оставят неяснота защото това от своя страна ще доведе и до затруднения в държавите членки, например, когато става въпрос за роднините или това, което госпожа Хирш спомена, беженците, търсещите обежище, дали това ще бъде на доброволен принцип. И целият пакет от е, мерки за търсещите обежище трябва да бъде още веднъж проверен за е, яснота и последователност на всички формулировки, всички, е, всички понятия, които се споменават. Колега Таварес. Грация, президенте, парлеруем in, португезе portoghese Господин Тавареш, ще говоря на португалски днес. Имам някои по-общи въпроси да задам, свързани с Фонда за обежище и миграция, но ще се съсредоточа върху бежанците. Там много работа бе свършена и се надявам, че в края на месеца ще приключим с тази част от програмата. Първия по-общ въпрос, свързан с фонда, гласи следното – Бяха заявени притеснения от страна на комисията за това, че а, предложението е много по-обхватно и бихме искали ние в парламента да видим повече демократичност по освояването на средствата, по вземането на решения, защото в противен случай приоритетните проектите могат да бъдат определени от съвета и голяма част от средствата да бъдат използвани за дейности по репатриране на хората, което е доста по-скъпо. Така че това, което ние трябва да предприемем е парламента е да се включи по-активно при определянето на приоритетите и тогава политически усилията ще бъдат насочени преимуществено към освояването на средства. Има и други общи въпроси. Например, ще могат ли НПО-тата да кандидатстват за средства от фонда? Говорим за международни неправителствени организации. Вече бе споменато от госпожа Гийон, че е, в смисъл на европейската солидарност е, има какво да се нуждае и това може да бъде направено не само под формата на разпределяне на средства. Има въпроси свързани с фонда за интеграция и прехода, прехода му към този мегафонд, който трябва да стане гладко. Тогава интеграционния фонд може да бъде използван и за интегриране на иммигрантите по по-успешен начин. Някои от тях а, е, трябва да преминават през а, е, тестове за националност, за да има и културна интеграция. А, иммигрантите се нуждаят от помощ на първите етапи от интегрирането. Доволен съм, че е предвиден един голям фонд за е, разработване на европейски програми за настаняване на беженците и освен, че ще има средства по фонда за беженците, ние ще допълним тези средства, които ще бъдат насочени по дейности, например, свързани с дейностите на Върховния комисариат на ОНЕ за беженците. Ще бъдат включени и държавите на транзит. Освен това, възниква и въпроса за начина по който ще бъде решавано как да се разпределят средствата. 600 милиона евро са предвидени за държави, които полагат усилия за интеграция и за репатриране. Тези средства трябва да бъдат освоени под целесъобразност и да гарантират устойчивост. Европейската комисия, доколкото разбирам, ще предлага различни правила. Честно казано, а, това, което се предлага е една крайност. А, когато говорим за конкретни държави, програмите за петриране се оказват най-скъпия етап от самата програма. Ако вземем Дания, например, те са натрупали дългогодишен опит а страни, които нямат такива програми като Испания и Унгария, могат е, да се изправят пред по-високи разходи. И в заключение, регионалните приоритети според мен не се определят гъвкаво. Комисията използва делегирани данни за определяне на приоритетите. И вече от една година се опитваме да накараме парламента и съвета взаим, взаимно да вземат решение и трябва да има гаранции, че и парламента и съвета ще са по-съпричастни по определенето на регионалните приоритети. Това от една страна. И от друга страна, в допълнение към делегираните актове, ми се ще да има регионални приоритети, които да са съобразени с извънредни ситуации. Ние имаме двогодишни приоритети, доколкото разбирам. Те така са зададени. И в същото време сме наясно, че се сблъскваме с затруднения про приоритизирането в дългосрочен план. Добре, а какво ще се случи, ако възникне някаква извънредна ситуация в този двугодишен период? Комисията трябва да може да вземе решение за определене на една област е, за приоритетна поради някаква извънредна ситуация и парламента и съвета следва да са на едно мнение. И накрая в е, точка 5 от приложението за регионалните приоритети, комисията прави препратка е, към иракските и сирийските бежанци в Ливан и Йордания. Много от бежанците от Ирак към тези страни не са и всъщност иракчаните. Може би са юрданци, които са живели в Йордания. Затова ние не трябва да кажем иракски и сирийски беженци, а, не бива да им приписваме иракско гражданство. Надявам се, че това може да бъде променено. А, като че ли за момента мъченията не са сред приоритетите трябва да бъдат включени. Господин Бронс има а, думата. Да, Европейския съюз като че ли има два противопоставящи се гласа. От една страна използва думи като укрепване на управлението на границите и ефективно, устойчиво връщане на бежанци, а в същото време разработва политики, които работят именно против тези политики, които споменах. Когато имате нелегален мигрант на нашата територия, едва ли някога ще бъде върнат. И когато страни като Италия, например, са се опитали да направят това, те всъщност си печелят е, осъдителните мнения на другите държави членки. В доклада се говори за заселване и връщане и искания за даване на убежище като валидни аргументи. Споменава се а, и а, принципа за не връщане, който се съдържа в, доклад, в договора за функциониране на Европейския съюз. Ами много тъжно за Европейския съюз, защото това е един тъжен принцип. Никого не можете да върнете в опасна държава. Такива държави има много по света. И щом не можем нелегалния мигрант да го върнем в тази опасна държава, то тогава логично следва че не можем да оставим и другото население там да седи. Значи трябва ли цялото население от Пакистан да го прехвърлим? Тук цялото население на Афганистан и може би цялото население там, където има потиснически режими, като в Китай. Принципът обаче не спира и до там. Той се разширява и означава, че не можем да връщаме хора дори в страни, в които е безопасно. Защо? Тогава либийци, тунизийци не биват връщани в а, техните а, лазиси на мира и спокойствието. Тези страни сега се разглеждат като безопасни. Мистер Маринеско. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Има едно приложение към доклада, в което се описва как се разпределят средствата в държавите членки, към различните държави членки. Критериите са свързани с статистика по отношение на хора в различни проблематични ситуации, като например обежище или а, репатриране и така нататък. Разбирам, че държавите членки получават средствата в зависимост от броя такива лица на територията на държавите членки. Но броят от тези на, този, на тези лица не зависи само от географското разположение, но също така състоянието на гранич, а, сигурността по границите на тези държави. Моят въпрос е дали не трябва да има една условност а, за разпределението на тези средства, която да зависи от подобряването на а, условията на границите на тези държави и а, оттам броя, и не само броя на а, хората в лицата с, с убежище и репатриране на съответните държави. Председателят, много колеги се изказаха, зададаха се и въпроси. Бих предложил комисията да вземе отношение и да отговори на, на тези от тях. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да покрия голяма част от коментарите. Вероятно няма да успея да отговоря на всички. Докладчикът госпожа Гийом спомена факта, че действително има необходимост да продължим работа по настоящите дейности, като тези, да речем, по фонда за убежища, иммиграции. Да, разбира се, че така ще направим. Комисията даже очаква повече средства да се отделят за настоящите дейности по фонда, както отколкото в настоящата на годишна финансова рамка. Това е и причината средствата за репатриране и разселване да бъдат определени по този начин. Що се отнася до миграцията като част от инструмента, необходимо е, колкото може по-рано в процеса, да се включат местните, регионални а, заинтересовани ли, а, страни. Това е, се налага на държавите членки, защото по принцип трябва да се прилага този принцип в цикъла на планиране и освен това член 9 създава задължение за участието на всички заинтересовани страни на регионално и местно ниво. Беше споменат и член 80 за възможно правно, правна основа за инструмента. Нека кажем, че комисията. Беше споменат член 80 в обяснителния меморандум, по-конкретно страница 5 се споменава този член, за да се опомене, че тук се спазват принципите на солидарност и пропорционалност. Все пак обаче не, смет, не беше сметнато за необходимо да се включи член 80 в правното основание, защото всеки случай правното основание на различните области от политиката беше сметнато за достатъчно. Това разбира се не означава, както знаете, че комисията не разглежда а, член 80 като възможност да се използва в бъдещи предложения, като например това, което направихме наскоро след случилото се в програмата за разсяване в Европейския съюз, но това са правните основания, които са включили тук като подходящи. Външното измерение – Намерението ни е не е да повтаряме и да се препокриваме с другите а, заинтересовани страни по европейския бюджет, но да служим, да включим в нашата нашия пакет от инструменти, съответните ресурси, които да осъществяват са посочни на действия в а, държавите. И така, по принцип, тези средства не би трябвало да е трудно да бъдат синхронизирани с дейностите, които вече се осъществяват. Госпожа Викстрюм спомена дали инструментът ще доведе до създаването на механизъм, който в момента се обсъжда а, в рамките на регламента Дъблин 2. Аз бих казала, че този коментар се отнася и до другите въпроси, които бяха зададени. Инструментът цели да има гъвкава рамка за политиката на миграциите и обежищата, за да може от 2014 до 2020, 2020 даже до 2022 а, в този период да се осъществяват дейностите. Всъщност 22 последната година, а, за която има планиране в програмата, да се помогне на действащите лица да а, извършат а, тези действия в областта на дейности, и извършвани от държавите членки, като събиране на данни, анализ на данните. Това, разбира се, обаче ще бъде полезно, когато се осъществява вече механизма, защото, както знаем, много добре, трябва да разчитаме на информация, която се подава държавите членки. И ако държавите могат да използват средства за събирането на данни, това помага но а, нека кажем, че има средства, които да подпомогнат държавите членки да предоставят информация на агенцията, когато тя е необходима за съществяването на механизма. Госпожа Майер спомена, че определението е трябва да съвпада с това на директивата. Разбира се, че това е целта на комисията. Постарали сме се максимално, но все пак трябва да имаме предвид, че много често определенията в е, директивите остават известно място за действие на държавите членки, което означава, че ситуациите в държавите не е съвсем една и съща и те имат нужда от тази гъвкавост. И така, тези инструменти трябва да са адаптирани към различните ситуации, да имат необходимата гъвкавост. Това въжи и за описанието на възможния фокус на интеграционните мерки, защото в някои държави членки търсещите обежище се включват в мерките за интеграция, но има и много, които не могат да ги включат в своите мерки за интеграция. И както казах, това дава възможност на държавите членки да продължат практики, които са в посока на националните им необходимости и специфики. Достатъчно гъвкаво е разработен инструмента, е, за да не се е, описва просто ситуацията в една държава членка, а не в друга. Господин Таварес спомена всъщност зададе въпроса във връзка с разселването. Да, наистина има много а, широк диапазон от инструменти, които могат да се ползват от държавите членки, защото не само а, че дейностите по разселване могат да се финансират а, по член 7 от фонда, където държавите членки заявяват, че са готови да подготвят а, такава операция и да създадат капацитета на ниво държава членка. След това има една допълнителна а, сума, която се предоставя на държавите членки, които се ангажират с разселването на повече и повече бежанци. След това има и допълнителни конкретни средства, включени в предложението. Например, факта, че държавите членки могат да получат допълнително финансиране за създаването на транзитни центрове. Това е точка 1 при приложение 2 на предложението, което се отнася до конкретните дейности. И така, ние трябва да знаем, че в крайна сметка ще има доста а, подробни инструменти, които ще слушат, слушат, служат за амбициозни програми за разселване. Що се отнася до актовете. Комисията предлага делегирани актове за определяне на приоритетите през две години, за да се отчете дейността, да се отчете трудния междуинституционален дебат, който се състоя след предложението на комисията през 2009 година. И там беше определена тази нужда да се включат съвета и парламента при по съответния начин и така се надяваме, че ще имаме достатъчно динамичен а, процес. Повдигнат беше въпроса за спешните случаи, че изобщо може да се появи нужда от реакция по спешност и затова комисията добави към списъка в член, нека видя кой, 70 за общите суми. Член 17, алинея 4, където има възможност за допълнително финансиране за разселване на лица по спешност и незабавно разселване поради правни или други причини. Тук смятаме, че това определение ще ни позволи да покрием подобни случаи в успешност. Имаше и въпрос свързан с насилието, че не е достатъчно видим този въпрос в инструмента. Според нас причината да не е така е, че има много фокус в предложението за уязвими групи, уязвими ситуации, за непълнолетни, трафик на хора, изобщо групи поставени в уязвимо положение и това е свързано с различните възможности за финансиране, обежище, миграция, разселване. Имаше въпрос за сумите от господин Маринеско. И всъщност комисията беше готова да избегне тежки административен процес на определяне и фиксиране на финансови разпределения всяка година в зависимост от хронологичните данни, предоставени на държавите членки. За това предлагаме да има разпределения, основната сума към държавите членки да бъде спрямо последните тенденции за миграционните потоци количеството граждани от трети страни, които са в съответната държава и другите статистически данни. Ние смятаме, че с такова разпределение ще има възможност да се създаде многогодишна програма, пропорционална на тенденциите на миграция и обежище, с която трябва да се справят държавите членки. Това обаче няма да бъде единствения инструмент. Ще има и междинна проверка и преглед. Ще има възможност за а, помощ по успешност. Също така има и агенциите на Съюза, като Frontex и други. Те ще помагат, ако има някакво конкретно напрежение или натиск. А що се отнася до условността, която беше предложена, тя не беше включена в а, а, фонда на предложението към момента, защото цели по-скоро ние целим гъвкавост на рамката, но все пак, когато стигнем до инструмента за, за вътрешна сигурност при границите, ще обясним как това е свързано и с е, съответното осъществяване на постиженията на законодателство в областта на Шенген. Ще спра до тук. Благодаря. А, и за да приключим дискусията, нека отново чуем госпожа Гиом. Не, не искате думата, няма необходимост. Добре. Тогава, точно както направихме с предишната точка, ще поступим и с следващата. Точка 6 и 7, те са от подобно естество. Нека обявим, че по четирите предложения на нашето обсъждане днес многогодишната финансова рамка в областта на правосъдието и вътрешния ред ще има обсъждане семинар в края на април, след това разглеждане, предложения ю, юни, юли, септември обсъждане и вод в пленарна сесия през ноември. Ако няма възражение, трябва да преминем към следващата точка, номер 6. Нашият докладчик е уважаемия заместник-председател за Салватория Яколино инструмент за финансово подпомагане, полицейско сътрудничество, предотвратяване на борба с престъпността и управление на кризи. Нека чуем представенето на комисията още веднъж и след това да обменим мнения и гледища по този въпрос, който включва два инструмента с две различни правни основания, полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи, това, което сега ще обсъдим, и след това Фонда за вътрешна сигурност, външни граници и визии, това ще бъде точка 7 от нашия дневен ред днес след обед, а сега обсъждане на полицейското сътрудничество, двете програми, които съществуват за периода 2007-2013, предотвратяване на престъпността и борба и управление на кризи. Ще чуем комисията, след това председателството, след това нашият докладчик господин Яколина. Нека чуем комисията, представителя, доколкото разбирам, е господин Шифър. Да, господин Шифър, имате думата, заповядайте. Благодаря, председателю, госпожи и господа. Инструмент за полицията по линия на Фонда за вътрешна сигурност всъщност е по-малки от двата инструмента, от които се състои Фонда за вътрешна сигурност. По-малък е от граничния фонд. И има 1 милиард за 7 години по този инструмент. Очевидно, чрез него навлизаме в нова територия. За лазерка от фондовете за солидарност и граничните инструменти, които могат да разчитат да надграждат на действащите инструменти до 2005 в полицейската област, полицейското сътрудничество, предотвратяването и противодействието на престъпността, това не е така. Това е новаторски елемент – ако накратко се запознаете с съществуващото положение, извлечените полки и недостатъците, е, ще направя всъщност тук едно кратко, кратко представяне именно на това имаме ISEX, това е програмата за предотвратяване на престъпността и защита на критичната инфраструктура. Това са едни малки програми, централно се управляват от комисията, не отчитат външното измерение, НПО-тата на практика не участват и нямат достъп до тези инструменти и двете съществуващи програми не са изрично обвързани с политическите приоритети, договорене на европейско равнище. И е, поради това имаме и средносрочен доклад а, приложението на тези инструменти на СИПС, това е всъщност програмата за защита на критичната инфраструктура, 50% от средствата са използвани в а, две държави членки. ISEC е програма, която е малко по-голяма и пет държави членки там са използвали средства. Това са 50% от средствата. Половината от държавите членки дори не са се включили по този инструмент, не са се включили в програмите. Не може да продължава така и новата рамка предвижда възможност за включване, има прин... въведени принципи за управление на средствата по линия на миграцията и убежището. Та за това казвам, че навлизаме в, на нови територии по съвместно управление Властите от държавите членки, според нас, ще използват само 50% от средствата чрез съвместно управление, а другите 50% от средствата ще са за действия на равнище на Европейския съюз и ще имат централно управление от страна на ЕСЕ. Е. Вече чухте по-рано че това ще обхваме и външното измерение, което има отношение по полицейското сътрудничество, сигурността. Тези средства ще бъдат използвани за извънредни ситуации. Това е нещо ново. По СИПС и АЙСЕК нямаше такива моменти. Увеличени са възможностите за техническа помощ, сравнено с а, онова, което бе предвидено по съществуващите програми. Предвидени са вече а, 800 000 евро за това и се предлага а, това да стане и по 5% от средствата, които са на съвместно управление. Виждате, че сме се постарали не само да подобрим финансовото управление на средствата за полицейско сътрудничество, а сме се опитали а, да а, променим нещата и по същество т.е. по програмите и мерките, които ще бъдат одобрени по а, многогодишната рамка. От 2010 година насам имаме стратегия за вътрешна сигурност. Имаше една много подробно съобщение на комисията, в което са определени пете основни приоритета. И тези пет приоритета сега сме ги а, откроили и сложили в а, центъра на инструмента за полицейско сътрудничество – Действията, стъпките, които се финансират от фонда или съвместно се управляват от ЕСЕ или пък от съответните власти в държавата, попадат сред тези пет приоритета и до 90% от средствата ще бъдат осигурявани така както е посочено в първо приложение към е, предложението. Освен това сме разширили и усъвършенствали списъка с допустими за финансиране мерки. Има нещо ново в предложения текст, а именно, че в бъдеще ще можем да финансираме а, тестване и валидиране на нови технологии. По действащите инструменти това не е възможно. И имаше доста голям брой случаи, които се оказаха проблемни. За да постигнем добри а, резултати, научни резултати по рамковите програми 7, а, и 6 нямахме възможност да правим изпитване и валидиране на резултати, тъй като този вид разходи не бяха допустими. А сега се предвижда нова мярка по члена за допустими а, операции и проекти. По същия начин покупката на оборудване не бе допустим разход. Това бе един допълващ елемент към а, проект, проектите. А, по линия на сътрудничеството, но покупката на оборудване сама по себе си не можеше да бъде приета като допустим разход в бъдеще в областта на пътническите данни. Това ще бъде възможно. Закупуването на решения, свързани с информационните технологии, вече се смята за допустим разход по линия на този нов инструмент. Ето това са само два по- очевидни примери за разширения обхват и допустимостта на разходите. Минаваме към въпроса за съвместното управление и тук трябва да кажем как ще бъдат разпределени средствата. Как ще бъдат разпределени средствата, които ще бъдат управлявани съвместно 50 на 50. Това е всъщност първото поколение на съвместно управление на средства. Такова нещо нямаше по действащите многогодишни финансови рамки загърбихме доста бързо и идеята да използваме оценката на риска и заплахите, защото това се оказа твърде субективно, трудно е да бъдат събрани необходимите данни и в такъв случай трябваше да изключаме предимно на информация събрана от държавите членки, което за нас не е добра основа за определяне обхвата на финансов инструмент и за разпределяне на средствата сред държавите членки членки загърбихме този вариант, въпреки че на пръв поглед това бе най-осъществимото решение и преминахме към измерими а, цели, а, примерно това, което трябва да бъде защитавано от а, властите на държавите членки. Какво трябва да бъде защитавано? Пътниците, товарите, инфраструктурата, все – области, които са свързани с международен елемент, това са пристанища и въведохме и 12 критерии, които са взаимосвързани в известна степен. присвоихме им някаква средно претеглена тежест и разработихме и пети критерии, това е БВП в обратна пропорционалност – а, съотносимо към а, ползите от финансирането и най-бедните държави по този начин а, няма да инвестират а, сериозно. А, инвестициите ще бъдат правени само от тези държави, които могат да си го позволят. Благодарение на това няма да има неравнопоставеност при разпределяне на средствата, ще бъдат отчетени видимите различия в финансов и економически план между държавите членки. Такова бе нашето решение за критериите и то е отразено в информацията, която ви е раздадена. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Нека сега изслушаме на кратко датското председателство, съвета. Благодаря отново, че ми давате думата. Вече споменах по-рано, че през януари имахме среща между съвета и комисията, където направихме размяна на мнения за първи път. Предложения регламент е ново, сравнено с фондовете за солидарност. Няколко въпроса бяха зададени на комисията, получихме разяснения. Председателството иска да гарантира напредък и по четирите предложения. Инструмента за полицейско сътрудничество е най-малкия, както по отношение на броя на членовете и също така на личния ресурс, който е предвиден за него. Затова ние решихме да започнем първо отчетене по това предложение, щом постигнем напредък по по-трудните регламенти. Първото четене ще започне към края на април или началото на май и работната група на съвета все още не е започнала работа, така че не мога да предоставя повече информация, но потвърждавам, че предстои сътрудничество с парламента и по това досие и сме на разположение за срещи с докладчика. Добре, сега да чуем докладчика, господин Яколин. Благодаря, господин председател. Изслушахме изложението на комисията, също така мнението на съвета. Той има доста голяма тежест за това досие по отношение на средствата, които са на разположение на този финансов документ е, инструмент. Тук става въпрос за специфична финансова подкрепа за борбата с престъпността и тя трябва да е свързана с а, резултатите от а, работата на комисията за а, борба с а, мафията и с организираната престъпност, но не можем да се съмняваме, че трябва да се проверят общите действия и резултатите да се контролират постоянно. За разпределението 50 на 50 между комисията и държавите членки. Това е елемент, който показва ясно, че само по този начин ще избегнем едно отслабване на фонда, но и по тези въпроси ще дискутираме допълнително. Няма съмнение, че трансграничният характер на много престъпления прави сътрудничеството задължително, както за създаване на доверие, така и за постигането на общите ни цели. На базата на списъка с приоритетните области, той беше споменат накратко, трябва да обърнем особено внимание на точките, които вече се споменаха и трябва да отчитаме, че всички точки се нуждаят от съответната финансова подплата, за да можем да постигнем съответните резултати и имаме нужда от а, разпределени и а, специално а, предназначени за това средства. Това Въжи също така и за сътрудничеството в областта на а, полицията, уводяването на кризисни ситуации. Тук се споменах а, събитията в Лампедуза. И стана въпрос, които от а, Африка са тръгнали в посока Европа и отново и отново чуваме за солидарност, обстоятелства, екстремни обстоятелства, предизвикани от лошо време, например след ноември месец. Разбира се, че в такива екстремни ситуации трябва да има намеса и трябва да разполагаме със съответните инструменти, за да можем в ситуации, които го налагат да подкрепим а, служби, които също се нуждаят от тази подкрепа. Благодаря на господин Колино. Сега давам думата на господин Тавареш. Bem, eu devo confessar que, que não, é, não, não é uma discussão muito confortável. Do, do meu ponto de vista, uh, uh, se a União Europeia fosse um Estado federal. Ако Европейския съюз беше федерална държава, то е, бихме имали федерална полиция, но не сме федерална държава. И действително тук има едно развитие за предложението за фонда, което се предвижва към едни полицейски, де, полицейски дейности, които а, е, по принцип са на национално ниво. Например, закупуване на оборудване, за полици, полицейска дейност, да речем, свързаната с а, взаимодействието, за което говорим. Искам а, факта, че не сме федерална република да е пре... проблем. Напротив, Европейския съюз трябва да е да се разглежда като едно по-суверенно образование. Това не е причина да не действаме в една такава област от правосъдието, а, вътрешния ред, която е реалност. Мисля, че действително а, така е, но ние не трябва да забравяме, че трябва да защитаваме а, личното пространство и гражданските права. И нещо, което ме притеснява е, че 50%, не съм, че една част от фондовете, 50% могат да се финансират от държавите членки. Държавите членки а, често използват а, европейски средства, за да рециклират а, своя собствена политика, която не могат да защитат на национално ниво. И като такава, според мен, тя не попада на на ниво национален парламент, нито на Европейски парламент. И трябва да призная, че не ми се нравят много тези развития по 50%, които се управляват директно от Европейския съюз. Отново смятам, че трябва тук да има много щата на проверка от страна на парламента и купуването на оборудване трябва да е наистина много ясно обосновано, да е в сфера и дейност, която е определена, одобрена от парламента, особено от нашата комисия, която е свързана с гражданските права и свободи. Съвсем честно казвам, не съм съвсем убеден в тази възможност за разпределяне на средства обратно, обвързана с а, БВП на различните държави. Но все пак има смисъл да се финансира 90% от една програма в една държава. Това, което искам да видя обаче, е списък от държавите за това какво се разглежда там, какви са съответните разследвания. как се оценяват правоохранителните органи и съответния мониторинг на използването на европейските фондове. Съжалявам, че този дебат се провежда а, сега. Наистина аз съм тук, докладчикът е тук, но много колеги, които са изключително ангажирани с тази тема, не са тук и смятам, че трябва много по-задълбочено да обсъждаме въпроси като този, където има нова форма на взаимодействие с комисията. И този фонд е малък от финансова гледна точка, но според мен има много сериозни следствия по отношение на принципите и като такъв трябва дълбочина да се разглежда и обсъжда от нашата комисия. Благодаря, господин Таварес. Друг не иска да вземе отношение. Желащи? Няма. Добре, тогава идваме към заключенията. Последни думи от комисията и след това а, нашия докладчик. Комисията няма коментар. Не, заповядайте. Може би да поясня едно недоразумение и е, може би аз не съм бил достатъчно ясен. Факта, че сме случили нови, включили нови действия в списъка на допустими дейности, това не означава, че те просто могат да си се е, осъществяват държавите членки без каквото и да било друго. Разбира се, че те трябва да са в рамките на национална програма, и всички правила за програмите и осъществяването им са след това в хоризонталния регламент и те ще се отнасят и към този инструмент. И ако прочетете член 4, където са изброени допустимите дейности, включително новите дейности за тестването, валидирането и добиването, придобиването на оборудване, те трябва да са съответствие с член 3 и приоритетите на политиката на европейско ниво. Така че изрично не може просто държавите членки да си вземат едни средства и да ги инвестират в някакво оборудване, което си искат. Трябва да има европейска политика, едни одобрени приоритети, да речем, ако има нещо такова в бъдеще, система на европейско ниво, което изисква от държавите членки да инвестират в една а, одобрена информационна система, например. Това е типа дейности за финансиране. Господин Колино, за заключение, заповядайте. Нямам да допълня нещо съществено. По-късно ще има обсъждания, където ще се уточнят все още неясни точки. По отношение на програмата, мисля, че можете да направите едно обобщение. А сега нека да ви припомня, че както и по предишните точки имаме съответния график, по който действаме а, семинар през април, представяне на проекто доклада през май или юни, крайен срок за изменения а, през юли, а, разглеждане на тези изменения през септември-октомври и гласуване през ноември. Ако това го приемате, минаваме към следващата точка от същата род. Фонд вътрешна сигурност, външни граници и визи. Докладчик е нашия колега Мариан Жан Маринеско. Тук ли е тук? Тук ли е колегата Маринеско? Току-що е излезнал. Ако се върне скоро, ще започнем с представен от комисията. Тогава е действам по същия начин. А, ето го. Господин Маринеско, мистер Маринеско. Заради вас бях навън, защото вие одобрихте разпределението на другия доклад и медиите ми искате интервю, за това бях навън, каза господин Маринеско. И така, председателят, имаме различна, различно правно основание. Този фонд е съответствие с достиженията на законодателството в областта на Шенген. Отново господин, госпожа Белинда Пайк ще вземе отношение и ще чуем след това датското председателство и нашия докладчик господин Маринеско. Госпожа Пайк, имате думата. Благодаря, господин председател. Фонда за вътрешна сигурност, както споменах в началото, единен фонд, но поради правни причини имаме две, а, два инструмента, но а, държавите членки се очаква да предложат национални програми, които покриват и двата фонда. И е, външните граници са една а, голяма част от вътрешната сигурност. И така, управлението на границите от една страна осигурява високото ниво на защита на границите на Европейския съюз и също така а, не препятственото им преминаване при, а, в нормално отношение. Също така а, подобряване на условията за пътуване и управление на законната миграция. Тази част от фонда е 3,5 милиарда, два от които са в споделено управление и това се разпределя между една част, която вече е фиксирана на основата на критерии, на основата на обективни фактори, като дължината на границата и след това по-подробно са развити тези критерии кое, в фиша, който дадохме на, на вашите а, членове. И така, 1,2 милиарда вече са разпределени на базата на фиксирани индикатори и показатели. След това имаме минимум 5 милиона, милиарда а, на държава членка, които ще се ползват за достиженията на шенгенското законодателство. 450 милиона са с една по-гъвкава основа и могат да се ползват до степента, до която се осъществяват дейности в приложението на регламента, било то за закупуване на оборудване по общи операции с Frontex и на това ще се а, върна малко по-скоро. 350 милиона са допълнителното финансиране в междинния период. Ние също така сме определили 150 милиона евро за специалната а, транзитна схема, която се отнася, да речем, за случая на Литва. И така, 2 милиор, милиарда за общо управление, но основната част а, от тези средства са за пакета интелигентни граници, предложения, които ще бъдат направени от комисията преди лятната почивка за а, системата за вход и изход. А, парламента, може би знаете, че през октомври публикувахме а, съобщение. Имаше и конференция в рамките на датското председателство, заедно с Нидерландия и редица от вашите членове, господин госпожа Кела включително, участваха в това събитие. Вече сме определили в фонда за вътрешна сигурност, частта външни граници, 1 милиард за развитието на централно ниво и на ниво държави членки за разработката и операцията на системата. И така остават 270 милиона за действия на ЕСА и държавите членки. Нека само подчертая някои от. А, а, нека разясня някои от характеристиките. В голяма степен съвпада с Националния фонд за границите, интегрираното определ, а, управление на границите, мерки в трети страни, взаимодействие с съседни страни, контрол на границите, мерки в областта на свобода на движението в териториите. Една важна иновация в този фонд е, че предвиждаме до 50%, до половината от предвидените средства за споделено управление за а, подкрепа за операции, оперативно управление, за управлението на границите, разработването на политиката за визи и разработка на съответните системи за информационни а, системи като ШИС и така нататък, а, възможните интегрирани системи за а, ин, вход и изход, която споменахме. Това зависи от спазването на държавите членки на шенгенското законодателство, член 10, алинея 2, постановява, че тази подкрепа се отпуска, когато държавите членки спазват законодателството за границите и за визите и европейските стандарти и насоки в тази област. Знам, че този въпрос за условността на финансирането е важен за вас и това е в точка 4 от доклада и ние с докладчика вече го обсъждаме. На следващото място искам да подчертая, че в Фонда вътрешна сигурност, външни граници и визи а, има връзка с шенгенското законодателство. Това вече го коментирах в отговор на господин Модер, но а, подкрепата на механизма за проверка и а, сътрудничество е важен за тази система. Също се създават обсловности за държавите членки, че трябва да спазват това законодателство. И на трето място, държавите членки трябва да препрограмират, преразпределят средства, когато заключенията на механизма за оценка на Шенген го препоръчва. Следващия аспект, който искам да подчертая връзката с едно ново предложение на комисията, за което докладчик е господин Уилдър. И в рамките на този фонд ще можем да подкрепим въвеждането на Юросур, интегрираното наблюдение на европейските граници. Друга характеристика на предложението е, че искаме да се разшири потенциала на агенцията Frontex в съответствие с ревизирания регламент, прият от парламента и съвета в края на миналата година и по-конкретно държавите членки ще имат възможност да получават допълнително финансиране, както казах, гъвкавите количества при споделеното управление, например за средства за транспорт или а, друго оборудване, което е необходимо за съвместните операции с Frontex. Заедно с Frontex работим, за да разработим тези насоки за това какъв тип оборудване би било необходимо за тези съвместни операции. И накрая искаме да, възм... да използваме тези а, гъвкави а, суми, а, като се предостави възможност за взаимодействие между минимум две държави членки, така че те да действат заедно, да речем, да издават визи в общ център в трета страна или нещо подобно. И така искаме с използването на тези фондове да се предизвика повече взаимодействие вътрешно в механизмите на Европейския съюз. До тук ще спра, господин председател. Ще удоволствие ще отговоря на въпросите. Госпожа Милър от името на датското председателство и съвета има думата. Заповядайте. Благодаря. Председателството може съвсем накратко да коментира този регламент. Бе направен първа размяна на мнения в компетентната работна група през януари месец, подобно на другите предложения. Държавите членки приветстват опитите за упростяване на администрирането и управлението на фондове Първото четене на документа ще започне утре. По тази причина не мога да допълня нищо друго. И за последен път е, днес потвърждавам, че ние очакваме сътрудничество с парламента по това досие. Благодаря. Благодаря. Нека чуем сега докладчика, господин Маринеско. Благодаря, господин председателю. Прилагането на този регламент зависи от диалога с държавите членки, всяка една по-отделно. Ще ми се да кажа, че очакваме комисията да ни, да ни каже какъв ще бъде крайния срок за този диалог. В регламента няма предвидена такава крайна дата. Има крайен срок за държавите членки. Към края на диалога те трябва да внесат национални планове, но никъде не се опоменава крайен срок за приключване на този диалог. Искам да попитам комисията, освен това, как вижда тя въвеждането на нещо, което споменава в националните планове? Става дума за законодателните актове за Евросур, за интелигентните граници и шенгенските разпоредби. Всичко това в момента се работи и дали разработването на 6.2 ще повлияе как ще бъдат въведени всички тези елементи в националните планове, за да бъдат освоени целесообразно средствата. И за заключение искам да ви попитам как ще се разпределят средствата, като имаме предвид че в момента няма национални планове. По какви критерии сте разпределили средствата? Разбира се, има междинен преглед и корекции могат да бъдат днесени тогава, но основната част от сумите вече са разпределените. Какви бяха критериите за това разпределение на средствата? Благодаря, господин Маринеско. Сега ще имаме кратки разисквания. Господин Енчил има думата най-напред. Благодаря, господин председателю. На първо място Искам да приветствам инициативата този финансов инструмент да бъде съхранен до и след 2014 година. Както каза комисията, държавите членки осигуряват една необходима услуга за управление на част от средствата за шенгенските граници с не само националните. Така че нормално е Европейския съюз да подпомага тези усилия на държавите членки. Тази подкрепа обаче трябва да е под условие. И най-важното условие е спазването на европейското право за Шенген. Затова приветствам условностите, които въвежда комисията. Още веднъж ние си даваме сметка, че ще е необходимо да има механизъм за оценка и добро управление на шенгенския шенгенското пространство, за да имат доверие. Надявам се, че държавите членки ще осъзнаят колко е важен целият пакет от мерки за Шенген и че ще има готовност за преговори, за да можем да приемем измененията на регламента за границите. Господин Маринеско, докладчика, сподели същите размисли като мен – и искам тук да подчертая нещо много важно. Надявам се, че то ще бъде правилно разбрано от съвета и комисията. Според мен 1 милиард и 100 милиона евро, които са предвидени за разработване на системата за интелигентни граници е нещо много хубаво, но нека посоча, че нашият приоритет в момента не е системата за влизане и излизане, от територията на Европейския съюз и а, а, ние няма да приемем да започне а, договарянето на всички тези мерки, докато не започнат преговорите за 6 2 пакета с мерки за убежището и също така за а, пакета за легалната миграция. И искам също така да кажа, че участвах заедно с госпожа Келър в конференцията за интелигентните граници в Копенхаген. Имам два въпроса за комисията. Първо, по какви критерии ще разпределяте средствата на държавите членки? В предложението се казва, че от 2010 до 2012 ще бъдат положени основите за разпределянето. Но не смятате ли, че трябва също така да бъдат е, отчетени и други фактори, примерно дължината на външните граници, трафика през тях? На второ място, вие предлагате мерките, за е, повторно въвеждане на граничен контрол да не бъдат е, допустими за финансиране. Но ако се наложи въвеждане на тези мерки, не смятате ли, че разходите трябва да са допустими, защото те отговарят на целите преследвани от фонда, а именно защита на свободата на движение в рамките на Шенген? Госпожа Келър има думата. Благодаря. Много въпроси засегнаха общите разпоредби, целите, кой какво ще финансира, кой участва в диалога по политиката. По-конкретно, както каза господин Енчио, възникна, възниква проблема за разпределянето на средствата. Нещо, което дори няма наченки на законотворчество. Ние сме в началото на процедурата. Има политически диалог, но ние не знаем дали 6-2 ще започне да функционира. Същото въжи за Юросур. Ние не знаем колко скъпо ще е оборудването, което е необходимо. То ще бъде, може би, толкова скъпо, че ще превиши сумите, които сме ангажирали. И сега по-конкретни въпроси. Говорите за пилотни проекти за укрепване на сътрудничеството с трети страни, които да бъдат финансирани от Фонда за вътрешна сигурност. Искам също така да разбера и нещо друго. Вие казвате, че средства от е, Фонда за вътрешна сигурност е, да бъдат използвани от държавите членки. Могат ли те да заявяват средства или не? И сега извинете, че ще се върна на предишен въпрос. Споменахте ограниченото приложение на финансовите корекции. Това е предвиждано в член 42 от общите разпоредби, втора алинея. Става дума за приложимото право, когато има нужда от корекции, само когато бъдат удовлетворени определени условия, те са две – първо, когато има подбор на проекти по националните програми или когато нарушението може да засегне разходите, по които се иска възстановяване. Значи, защо въвеждаме ново ограничение тогава? Съвсем кратка забележка. Със сигурност ще обсъждаме този проект и в бюджетната комисия. Това, което ме впечатли при четенето, а, беше, че има схема за влизане и излизане от а, такъв голям проект. И мога да кажа, че е, бих се радвала 6-2 да работи нормално, преди да преминем към следващата стъпка. И е, най-накрая години след като е, сме взели някакво решение да пристъпим към неговото изпълнение. Второ, за нас ще бъде много важно Frontex да действа гъвкаво, да реагира на а, внезапни ситуации. Това ще бъде в приоритетите, на, в прерогативите на държавите членки. А, да, да не стане така, че Frontex да не действа точно тогава, когато е нужно. Смятам, че Frontex а, трябва тогава да може да реагира, когато а, има нужно. а не според нашите прогнози от а, преди една или две години. Точно това е силата на Frontex. И трябва да може той да действа и тогава, когато не сме могли да предвидим това. И затова трябва да подкрепим Frontex в тази посока. Благодаря сега комисията госпожа Пайк. Um... Благодаря много. Ако мога да започна с последния момент за важността на Frontex и управлението. А, всъщност борда за управителния съвет на Frontex се среща последните няколко дни, особено а, с оглед на теви нови задачи при ревизирания регламент. И разбира се, парламентът и съвета, приемайки бюджета за 2012 ще създадат възможности за изменения през тази година на бюджета на Frontex, за да се отчете новостта в задачите им според регламента. Комисията все още официално не е получила тези изменения на бюджета, но мога да ви кажа, че идеята няма а, не е да се а, изменят основните моменти, но да се а, осигури координирането, да се осъществя то от, страна на агенцията, а не от национални експерти. И така, управителният съвет току-що е приел тези моменти и а, те ще бъдат изпратени официално до комисията съвсем скоро и така ще можем да продължим дискусията. И така, какъв е крайният срок, срок за диалога за политиката? Трудно е да отговоря, защото няма как да започнем диалога по политиката, докато не е, се приеме регламента. Идеята на комисията е да публикува съобщение очертаващо процеса и очакванията за диалога за политиката, но няма как да бъда твърде конкретна как ще го направим, защото това зависи от графика на съвета също. Ясното тук е, че от интерес на всички ние да имаме национални програми за държавите членки за периода до 2020 година, които да се прияти до 2014 година. И така от комисията очакваме много интензивна работа през следващата година с държавите членки. Как са разпределени средствата? Имаше една таблица, приложена приложение 1 от предложението. Сумите, които са основата за националните програми с държавите членки и сме взели разпределенията от до 2012 година за Фонда за външните граници. Нека да припомня, че четирите показателя, критерии за разпределението в този фонд са на първо място 30% за натовареността и продължителността на външните сухоземните граници, 35% за водни граници, 20% за а, въздушни граници и 15% за а, консулските офиси и а, натоварването в тях. И така това са основанията, на които се разпределят тези средства. По въпроса за интелигентните граници. Според комисията беше изключително важно И ние сме заявили, че намерението ни е да има това предложение за интелигентни граници в ответ на различни заключения от съвета, както и а, други а, съобщения. Ние публикувахме нашето съобщение през есента, където очертахме обхвата на тази програма. И вече сме споменали, това беше разяснено на конференцията, че намерението ни е финансирането на това развитие на национално и централно ниво да се осъществи от този 1 милиард. След това оперативните разходи на централно ниво ще дойдат също от тази сума и това е разписано в член 15 на регламента. Държавите членки могат да решат къде да използват част от средствата за националните си програми. И това също е част от техните оперативни разходи. Отбелязала съм си коментарите за това как трябва да видим, че първо да трябва да видим как работят настоящите системи първо, преди да планираме нови. Но все пак не смятам, че не трябва да подценяваме това, което вече е постигнато. Системата за информация на визите вече оперира много добре. Шенгенската информационна система много ни получи за това как трябва да се разработват системи. Един от а, важните уроци, който научихме полки, която извлякахме е, че не трябва да се започва изграждането система без да има съгласие за това какво трябва да представлява. И наистина аз смятам, че съвета и парламента трябва да постигнат съгласие и да не се започва изграждането на системата преди да са прияти регламентите. И ако а, парламента и съвета могат да постигнат споразумение през 2014, то разработката ще предстои през 2015-2017 и ще започне действа е системата през 2018 година. Това, разбира се, е свързано с много важни финансови ангажименти и това трябва да бъде направено от всички държави членки. това е важно да има ангажимент вече в фонда. Разбираме, че обсъжданията, както на правните предложения, така и на многодишната финансова рамка, се състоят паралелно и имат своята взаимовръзка. Мисля, че това бяха основните моменти. Господин Маринеско попита как ще отчетем развитието за, на механизма за оценка на Шенген и Юросюр. Важно е за програмите на държавите членки. Юросюр регламента вече е при вас за разглеждане. Работата започна по различните аспекти на системата Юросюр. И държавите членки вече могат да видят какъв тип финансиране ще е необходимо. Смятам, че предложението, което сме направили е достатъчно гъвкаво, за да има развитие в кодекса на Шенген, механизма за развитие и така нататък. И ако мога накрая да се спра само на въпроса дали вътрешния контрол на границите ще допустим а, по този фонд в член 4.4, ние казваме експредитно, че не, не са допустими такива дейности. Точно това се опитваме да направим, да предотвратим въвеждането отново на вътрешни граници. Те се въвеждат изключително временно, когато става въпрос за конкретна ситуация. Не смятаме, че трябва да има а, конкретно финансиране, отделно финансиране за това, но се надявам, че и вие виждате напредъка при решенията, които се вземат в тази област както каза и, а, докладчицата, възможността за въвеждане на тези мерки за контрол трябва да води и да съответните коментари за следствието ми. Господин Маринеско, искате ли да направите заключение? Нищо конкретно към момента, господин председател, само благодарности на комисията за доброто взаимодействие и към съвета за бъдещото, предстоящото добро взаимодействие, надявам се. Благодаря, господин Маринеско. И още веднъж припомням. Поредицата от дейности. Конференция, доклад, след това краен срок за изменения и обсъждане, същата граф... същия график, който определихме за другите инициативи за многогодишна финансова рамка. Всички досиета, които обсъдихме заедно през тази следобедна сесия. И сега пристъпваме към последния момент, последната точка от дневния ред на нашето следобедно заседание, преди да продължим работата утре в 9. И тази последна точка дневния ред е номер 8 Приоритети на Европейския парламент за бюджета за 2013 година. И с тази цел където имаме е, обмен на мнение с господин Човани Лавия. Го приветстваме тук, господин Лавия, нашия колега, за да ни представи представене да ни представи проекта бюджета, който се очаква съвсем скоро от комисията. на 25 април. за да се представи проектостановището за приоритетите за триалога между институциите. И така ще чуем господин Лавия и после ще предам дискусия. Имате думата, господин Лавия. Благодаря, господин председател. Вие вече направихте един увод в последното пленарно заседание обсъдихме последният пасаж, който ще доведе до приемането на а, бюджета за 2013 година. На това обсъждане обсъдихме една част от основните приоритети, касащи бюджета. А, по отношение на деталите по отделните а, рубрики тази тема оставихме за обсъждането, тристранното обсъждане. Тези въпроси ще бъдат свързани и с оценката, и с обсъждането на отделните рубрики. Ще работя тясно с всички докладчици, които са изготвили становища по този доклад от отделните комисии и съвместно ще вземем решение за мандата на тристранния диалог. Забелязали сте, че бюджета за 2013 година е последният за последната година от многогодишната финансова рамка. По този начин той е най-важният, особено по отношение на плащанията. Европейските програми набраха скорост и сега са необходими средства по разплащанията във връзка с проектите и с задълженията от миналите години. Проекто бюджета беше направен с посредничество от 2011 година. Тогава беше доста трудно самото обсъждане тъй като съветът беше поставил тавани, които бяха доста ограничаващи по отношение на средствата. Имаше много запитвания от страна на държавите членки по отношение на плащанията. Плащанията, които не бяха направени 2010 е, година имаше запитвания от, е, за 16 милиарда евро. 11 милиарда трябва да бъдат е, разплатени през 2012 година с наличните средства. Това означава, че в хода на тази година трябва да следим тези разплащания, за да можем да избегнем проблеми към края на годината. Съсредоточили сме се върху насоките за бюджета и смятаме два аспекта за особено важни. Растеж и развитие. Това е тема, която сме поставили като приоритет съвместно с съвета в тези кризисни времена. Втората тема, която е много важна, е заетостта. Наблюдаваме висока безработица сред младежите, особено сред южните държави членки. Искаме да обърнем специално внимание на малките и средни предприятия, през последното десетилетие те създадоха 85% от новите работни места. Затова трябва да бъдат под нашето особено внимание. Има различни рубрики от бюджета в рамките на тристранният диалог. Ще говорим за всички тях и е, очаквам добро сътрудничество от различните комисии по отношение на всички засягащи ги части от бюджета. По отношение на подготовката, е, това обикновено е приоритет на парламента. Той поема инициативата е, за теми, които не са покрити в отделни части от бюджета. Ще имаме график за дейностите, за да можем да представим инициативите на комисията и да видим доколко те са осъществими. И дали ще има средства за финансирането на тези дейности. Както миналата година, ще помолим водещите комисии, комисията Либе, да ни предоставят до края на месец май проекти, пилотни проекти за следващата година, за да можем още през юни да ги препратим на комисията. Комисията ще провери съответно тяхната осъществимост и ще можем да ги добавим към нашия пакет а, с който парламентът ще се занимае след края на лятната почивка. За това искам да помоля комисията и докладчиците да си сътрудничат тясно, за да може парламента също да си свърши работата до края на годината с а, възможно най-широкото участие на всички страни, за да можем да встъпим в а, процедурата на а, арбитраж а, с а, една ясна позиция на, за приоритетите на парламента по отношение на финансирането за 2013 година. Благодаря за това въвеждане в а, за обсъждането на бюджета 2013 година. Сега давам думата на господин Яколино. Благодаря на председателя, господин благодаря и на господин Лавия за ясното изложение на тази тема. Той засегна съвсем накратко целите на бюджета. Има някои аспекти, които са доста свързани с времето, както видяхме с съответния момент, като например заетостта или растежа. Двата фонда за убежищата и миграцията и за вътрешната сигурност, както и за правосъдието. Трябва да вземаме предвид и агенциите, които са свързани с работата на нашата комисия. Трябва да видим до каква степен ще постигнат те целите си и каква покрепа ще има нужна след 2013 година за дейностите им и за да се преодолее период до 2014 година, когато ще влезе в сила следващия финансов период. Говорихме за солидарност, за отговорност. Не трябва да забравяме и доверието. Доверието на гражданите и трябва да го оправдаем. Именно това е една причина, поради която подготовката на пилотните проекти трябва да бъде обвързана с списък на приоритетите. Всички предложения трябва да бъдат надлежно взети под внимание, особено тези, които идват от нашата комисия. По този начин, във времето, с което разполагаме, можем да разработим бюджет, който ни върши работа. Благодаря на господин Яколино. Господин Бозвотил. Благодаря, господин председател. Предпочитам да говоря на английски. Надявам се и убеден съм, че очитате ироничността в това, че гласуваме разпределенето на докладите и всички присъстват. Обаче, когато говорим за бюджета за следващата година в една от най-важните области, дейността на Европейския съюз, присъстват трима, петима депутати, за да разменят мнение с докладчика. Независимо от това, благодаря на господин Лавия, че дойде тук за размяна на мнения. Това е изключително важно и е така, защото всички знаем, че бюджета от 1% от общата сума на бюджета на Европейския съюз за областта на вътрешните работи е крайно недостатъчен. Това трябва да е ключовия аргумент на господин Лавия. Това е една от най-важните области от политиката на ЕСЕ, с която се занимава настоящата комисия. И ето на имаме 1% от бюджета на Съюз. Очевидно това е недостатъчно. Искам да помоля господин Лавия да отбележи, че гражданите са загрижени, те са притеснени за правосъдието, за вътрешните работи, за тероризма, сътрудничеството на полицейските органи, убежището и иммиграцията. Е необходимо да има средства тази обща политика да достигне до граждането. Искам да припомня на господин Лавия, че има растящ брой агенции – за които отговаря тази комисия. И повечето от тези агенции са нови, все още се развиват, все още набират персонал, все още организират работата си, за да са в състояние да изпълнят задълженията си. Добре е да се отбележи, че господин Лавия от Сицилия е едно място, където има голяма иммиграция и той разбира колко е важна тази сфера на политиката и изисква огромни средства. Ако ще трябва да притиснем агенцията Frontex, да укрепи мисиите си по морските граници, например, то това може да стане само ако предвидим достатъчно средства за тази агенция, както и за други подобни агенции. И в заключение, господин председателю, едва ли е съвпадение, че сме избрали господин Яколино да изготви становището нашата комисия. Той иде от Сицилия и съм убеден, т.е. господин Яколино, и съм сигурен, че неговото сътрудничество с господин Лавия ще бъде плодотворно. Благодаря. Отбелязваме си коментарите, които направихте за това, че тук протичат ток в тази комисия, който е неустойчив, променлив. Да, имаме понякога и прекъсване на Ел захранването, когато се стигне до въпроси, които засягат не само сицилианците, но и всички европейци, когато говорим за перспективите до 2013 година. Имаме сега възможност за коментари от госпожа Келер и госпожа Холмайер. Госпожа Келер, искате ли да вземете думата първа? Благодаря ви. Хубавото тук всъщност е, че е, можем да допълним приоритетите, да си направим един списък с е, добри пожелания Споделям казаното, че има много малко средства предидени за вътрешни работи и има вопиеща нужда от още ресурс. Трябва да помислим за какво ни трябват средствата, но и да няма разхищение преразход. И трябва да помислим за какво не е нужно да изразходваме повече средства. Очевидно, сформира се нова агенция, нови задачи се възлагат, допълнителни задачи след Лисабонския договор. Всичко това го обсъдихме миналата година. става дума за огромните задължения по линия на вътрешната сигурност и агенцията, е, също и за надзорния орган за защита на личните данни не бива и той да страда от е, парични дефицити. Това, което можем да обобщим е, че много е важно да можем да правим добри оценки, задълбочени оценки и възоснова на това да разработваме политики. Защо да разработваме нови програми, ако не знаем какви са били резултатите от старите програми? Необходимо е да има надежни оценки. Не само в тази сфера, във всички други сфери. Още нещо, което ще остане проблемно за нас. Положението в Гърция не се подобрява и трябва да имаме стратегии за вливане на средства. Има още един въпрос, който е бюджетен. В някакъв момент трябва и него да го решим. Има една тенденция агенциите, като например Frontex, да получат определен бюджет и в средата на годината изпращат искане за увеличаване на бюджета и се обръщат към тази комисия. Комисията разработва бюджет и след половин година се искат още средства, бюджетни средства. Когато се определи бюджет, трябва да има някакъв резерв, агенциите трябва да ни кажат от какво имат нужда но това не е прозрачен начин на работа, когато имаме допълване на бюджетите след половин година или след няколко месеца. Този въпрос трябва да намери своето решение, но не знам дали това може да бъде направено в такъв доклад за бюджета. Госпожа Холмайер има думата. Господин председател, скъпи колега Лавия, смятам, че всеки е неясно, че в днешното време и задачите, които а, колегите описаха, изискват съответните средства. Още повече, когато това е развиваща се област, като например полицейското сътрудничество или въпроси на миграцията. Това са въпроси на опазването на общите ни граници посредством агенцията Frontex – освен всички тези задачи, имаме и една нова, която е също толкова важна в Европа, както и в Америка, а именно сигурността в цифровото пространство. Въпроси, които са свързани с престъпността в киберпространството. И тук има много и добри възможности за превенция. А от друга страна, да се опитаме да се борим срещу международните мрежи на киберпрестъпността. Тази комисия ще се занимава с разширяването на обхвата на ЕНИСА и борбата с а, киберпрестъпността а, става все по-важна. Щетите, които тази престъпност нанася стават все по-големи, както личи от доклади на големи а, компании. И смятам, че през 2013 година трябва да обърнем внимание на този аспект на международната престъпност и на разкриването на престъпни мрежи от цял свят. Комисията на 28 март ще представи съответното съобщение и смятам, че това трябва да намери отражение в бюджета на следващата година, защото финансовите последици не могат да бъдат игнорирани и не може да се остави този въпрос на държавите членки трябва да бъдат използвани всички новопоявяващи се технически възможности за борба с този вид престъпност, за да могат така и действията да бъдат координирани с ЕНИЗа и с Европол. Беше важно за мен да спомена този аспект, защото информацията, която получихме от малки и средни предприятия по отношение на киберпрестъпленията, става все по-важна. Благодаря, господин Бронкс. Последни забележки. Страхувам се, че ще се отклоня от разходите за вътрешни работи. Господин Лавия спомена економическите цели. Не го критикувам. Той не решава економическата политика на Европейския съюз, но критикувам Европейския съюз. Той спомена растежа и развитието и заедостта като двата основни приоритета на този бюджет. Ако това е така, защо тогава се продължава с общата валута и се стига до застой и безработица, вместо държавите да се върнат към собствените си валути, което би довело до по-нататъчен растеж. Затова се продължава с тези лихвени проценти, различни в 17 различни, 17 различни страни. Защо има търговски политики? на фона на това, че Китай потиска растежа на заплатите и насърчава производството там. Защо безработните в Европа трябва да се борят с мигрантите, и легални и нелегални, и с тези, които търсят убежище? Благодаря, господин Бронс. Господин Лавие, чухте коментарите. Ако желаете, вземете думата. Уважаемите членове на комисията Либе зададоха някои интересни въпроси. Мисля, че средствата, които са предвидени по бюджета за 2012 за вътрешни работи и правосъдие, не са а, големи, но това е резултат от една много дълга история. Ние трябва да се съобразим с таваните, които са предвидени по многогодишната финансова рамка. Маржовете ни не са големи за това трябва да освоим по най-добрия начин средствата, с които разполагаме, така както са предвидени. А, Господин Босотил тук спомена, че има някои спешни потребности и че е нужно да имаме средства, за да откликнем на тях. Но, пак повтарям, трябва да освоим по-добре наличните средства, предвидени по многогодишната рамка. Що се отнася до новата многогодишна рамка, тя все още се обсъжда и има време да впишем в нея новите числа. Както каза госпожа Келер и други депутати, трябва да отчетем значението на другите бюджетни редове. Фонда за беженците, например, и още политиката за иммиграция – Както е, знаят колегите, миналата година ние успяхме да балансираме фонда за беженците от една страна и миграционната политика от друга страна. Но дойдох тук, за да се вслушам в това, кои са приоритетите според комисията и какво се налага да предприемем, за да освоим по-добре наличните средства. Чух и въпроса зададен от е, госпожа Майер за престъпността в киберпространството. Това е европейски проблем, но не е национален проблем и трябва да работим по него. И на последно място, но не по значение, да отговоря на въпроса на господин Бронс той изтъкна един проблем, който е мащабен, но не докладчика трябва да отговаря на него и да влиза в голям дебат. Аз бях за провеждането на такива разисквания, но не винаги можем да говорим против Европейския съюз без да предлагаме решение. Но това е друг въпрос и ще имаме време да го обсъждаме. Благодаря. Благодаря на господин Лавия за свършената работа и това, което ще вършите в бъдеще с другите комисии. Господин Яколино, имате няколко секунди. Само 30 секунди искам да се спра на искането за повече средства. Разбира се, че това е само част от, много малка част от бюджета, които попадат под а, нашата в нашата компетентност и трябва да следим как тези средства се харчат. И след 2013 година тези средства трябва да бъдат харчени по подходящ начин. Благодаря. По този начин приключихме днешното заседание. Извинявайте, утре продължаваме в 9 часа утре, но едно последно съобщение проекто бюджета за, за следващия период ще бъде представен за 2013 година на заседанието през април, а на 9 май ще има представене на докладчика. Ще се видим утре.